Добро утро, добро утро, дами и господа. Добре дошли. This, uh, our sessions this week. Ich äh, begrüße Sie alle ganz herzlich. Добре дошли на всички. Разчитам, че нямате възражения срещу дневния ред. Не му се противопоставяте. Надявам се да сте съгласни. В такъв случай направо преминавам към точка 2, съобщение на председателя. Просто искам да ви кажа, че поради някакви причини, които на мен не са ми известни, докладът Латоя отпада за днес. Имало е такава молба. В последния момент е отпаднал. Замества се с точка 12 Средиземноморски, Съюз за Средиземноморието, доклада на Цавела. Надявам се, че а, докладчиците ще знаят и ще дойдат точно на време. Гласуването за четвъртък беше предвидено за 9.30. Променя ли се нещо или остава? Чувам, че остава. Значи утре в 9.30 имаме гласувания. Днес отпада точка 5 и се заменя от точка 12. Има ли възражения? Виждам, че всички сте изпълнени с въодушевление. Минаваме към трета точка от дневния ред – интернет на нещата – а, госпожа Мария Бадия и Кочет е тук. Познаваме се от посещението ми в Испания. Добре дошла сред нас. Давам ви думата първа, но преди това искам да обърна внимание, че допълнително сме поканили двама експерти, които също накратко ще ви информират, но бих бил благодарен, ако се организираме така дисциплинирано, че да използваме времето си разумно. Доктор Милош Свобода е единият ни експерт и другият е доктор Андреас Криш. Ще изслушаме и тях двамата, но нека първо да изслушаме нашата докладваща. Имате думата първа. Eh, благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря за възможността да се срещнем с експерти по тази изключително сложна и актуална тема. Много съм любопитна да чуя техните мнения и препоръки. От вече повече от 40 години съществува интернет. През цялото това време развитието никога не е спирало. Около милиард и половина хора са свързани помежду си в интернет мрежата. Проектът започна в САЩ през 90 1990 година и възможностите, които предлагаше, се разширяваха все повече. В следващите 10-15 години ще има още по-голяма преломна революция в интернета на нещата. Това е една уникална идентификационна техника. Става въпрос за чип, който е миниатюрен, и съдържа информация, която може да предава по безжична връзка. В бъдещето този чип ще замени пин-кодовете, с които работим днес. Чипът е в състояние да чете, няма нужда от а, четящо устройство, както до сега при штрих-кодовете. А този миниатюрен чип може да съдържа огромно количество информация. Що се отнася до свързането в мрежа на нещата, приложенията са безкрайни. Например, в автомобилния бранш чиповете могат да предават в реално време информация за налягането в гумите, което е много важно в областта на хранителната промишленост. И на храните по този начин може да се проверява хигиената и здравословността на продуктите в Великобритания и САЩ е са въведени такива чипове и в паспортите и личните документи. Значи в комбинация с IP адрес ще бъде възможно наистина невероятно много неща да бъдат свързани помежду си по безжична връзка. Ето хладилниците, например. Те могат да ни съобщават кога наближава времето за изтичане на срока на годност на продуктите. За нас е важно да обобщим положителните моменти от тази техника. Комисията излезе със съобщение на 17 юли 1900, 2009 година и нашия инициативен доклад се опира на това съобщение. Мисля, че наистина темата е изключително актуална. Разбира се, че трябва обаче много внимателно да се провери дали сега съществуващата правна рамка е адекватна на предстоящото бурно развитие. Може би тя ще трябва да се доразработи и усъвършенства. Тук имам предвид областите, в които отражението върху живота на гражданите ще бъде пряко. Ето защо трябва, например, да се провери какво ще е влиянието на електромагнитните мъгли, е, вълни на чиповете върху здравето на човека, какви ще са гаранциите за гражданите по отношение на защитата на личните данни и така нататък и така нататък. Разработването на новите приложения Надяваме се, ще бъде успешно, но важното е потребителите да се доверяват на такива системи. Затова в Европа трябва да е осигурена съответната правна рамка, за да могат да се насърчават и публичните и частните инвестиции в интернет, защото интернет представлява огромен економически шанс производствените процеси, е, потреблението на енергия, е, на енергия могат да се оптимизират по този начин, могат да се създадат нови работни места, нови услуги в Европа. Тук ние трябва да играем ролята на пионер и да се занимаваме все повече с изследователски и пилотни проекти. За това приканвам комисията да продължава да финансира приоритетно такива проекти в рамките на седмата рамкова програма и да поддържа тази програма, за да може Европа да продължава да играе водеща роля. Голяма роля ще играят и общините и градовете в това отношение, защото интернет на нещата означава и подобряване на градския транспорт, на сме... управлението, сметоизвозването, спестяването на енергия и опазването на околната среда. Такъв един напредък обаче означава същевременно, че а, трябва да бъде подплатен с важни законопроекти. Ето защо е важно комисията да излезе още тази година с съобщението за защитата на личната сфера и доверието на гражданите към вездесъщото информационно общество. Вече има законодателство в Европа с това отношение, но то не е достатъчно. До края на годината трябва да разполагаме с график на комисията, за да видим как се гарантира сигурността на приложението и идентифицирането в областта на интернета на нещата. Необходимо е също да има съответното международно споразумение, но интернет на нещата действително представлява шанс за развитието на Европейския съюз. И ако продължаваме да искаме да бъдем световен лидер, ще бъде изключително важно да спечелим доверието на нашите потребители. Трябва да закриляме всички техни права. Затова подчер подчертавам тези моменти в моя доклад. Моментите, които са важни за потребителите. Сега с любопитство очаквам вашите мнения и идеи. Благодаря. Благодаря. Първо ще дам думата на господин доктор Криш. Sie haben das Wort, bitte. Имате думата. Благодаря. Уважаеми дами и господа, благодаря ви за възможността да говоря днес пред вас. Казвам се Андреас Криш. Аз съм от... Е, представлявам един съюз, European Digital Rights. Това е Съюз за защита на данните беше основан през 2002 година. Имаме 27 организации организации членки от 17 европейски чени. От 2003 година издаваме и двуседмичен бюлетин на тема защита на личните данни, включително и на немски език. Интернет на нещата. Това представлява мрежа от свързани помежду си обекти. Това могат да бъдат книги, коли, електроуреди, храна, дрехи, сензори. Те отразяват обектите и окол, тяхното обкръжение. Това са интегрирани комплектни системи, които могат да служат за наблюдение на здравословното състояние, интелигентни транспортни системи и така нататък. Тук е включено и така нареченото смарт митеринг, Това са интелигентните електромери, електроочитащи уреди. Интернет на нещата не е свързан непременно с днес познатия ни интернет. Та може да става дума за местни мрежи. Примерно Европейския парламент има своя мрежа, която има само определен достъп до общия интернет, иначе представлява затворена в себе си интернет система. Едно от първите, един от първите етапи на развитие в интернет на нещата ще бъдат такива и острови на специални предложения, приложения, които в последствие ще се свършват и ще влизат в контакт с едни с други и с широкия интернет, който ни е известен днес. А, такива системи могат да се интегрират в най-различни системи, примерно сградни, транспортни и така нататък. Ето давам ви пример за интелигентни транспортни системи. Тук може да се види, че от една страна индивидуалният пътник може да планира своя маршрут по безжицен път, и същевременно може да се управлява градския транспорт, да има информация, да кажем, за чакащите, за това кога идва следващият автобус. Дава се възможност и за разработване на системи за сигурност, за а, движението по пътищата, като се разпространява, например, информация за рискови възли и така нататък. Освен това, на един следващ етап може да се осъществи връзка между превозните средства помежду им, така че те да обменят важна информация за транспортната обстановка, за състоянието на МПС-то и така нататък. Така че приложенията наистина са най-различни, те могат да си взаимодействат чиповете могат да бъдат в различни обекти, които са в контакт помежду си, като се започна от навигационната система на автомобилите или системите за връзка между автомобилите. Всичко това води, разбира се, до общо подобряване на транспортната инфраструктура. Това е един, само един от примерите за а, интернет на нещата. Казах вече, че е, интелигентните електромери също са друг пример. Сега, що се отнася до защитата на данните? Да, много проблеми трябва да се решат, за да могат да се използват тези системи. Първо, тези системи сами по себе си трябва да събират огромно количество данни, да ги обобщават, обработват и на тяхна база да генерират нова информация, която пък ние да можем да използваме, за да работим по-ефективно и да управляваме процесите по-ефективно. Искам да кажа, че количеството данни наистина е огромно и то става въпрос за данни, идващи от различни системи. Тук говорим за различни малки системи, които си взаимодействат. Сред тези данни се обработват и лични данни, позиционни данни, данни за местонахождение, за комуникация, както и така наречените чувствителни данни, примерно здравна информация в системите за управление в здравеопазването. Ето това ни поставя пред въпроса каква е правната база за използването на такива системи. В областта на защитата на данните по принцип има три възможности за такава правна рамка. Първо, законодателно поръчка, която да направи възможно раз... използването на такива данни или пък доброволно съгласие на лицата. Систе... Това обаче са системи, които работят на заден план. Те се намират в инфраструктурата структурата и понякога е трудно да се определи кой има информационна система, кой е нейн оператор и така нататък. Ето за това казвам, че е необходима много добра законодателна база за това каква точно информация трябва да се обработва и на каква правна база да става това, защото поради огромното количество данни потенциала за злоупотреби е огромен. Възниква и въпросът кой е оператора на данните и кой отговаря за мястото за оператор, където се оперира с данните. Тук става въпрос за връзка между лицето, за което се обработват данни и службата, която поръчва обработването на данни и от друга страна самият оператор на данните, службата, която извършва същинското обработка на данни а, лицето трябва да има право да получава информация за това какви данни за него се обработват, на кого се предоставят и така нататък. Ето защо трябва да се знае кой е отговорният орган, към който се насочват данните и към който може да се обърне лицето, за да попита какви данни са събирани и обработвани за него. Много е сложно, защото системите наистина работят на заден план, те са скрити и човек никога не може да знае има ли ги, няма ли ги в момента. Трябва да се даде възможност лицата да могат на доброволен принцип да решават дали ще участват в използването на такива системи. Един вид трябва да им се даде възможност да се откачат от системата, ако желаят. Освен това ни е необходимо много строго да се определи ограничение, границата, до която могат да се събират данни. Другото, което ни трябва е, е много по-добро приложение на съществуващите права в областта на защитата на личните данни. Съответните органи за защита на личните данни трябва наистина да разполагат с достатъчно ресурси и персонал, за да си изпълняват задачите. Също и в училищата и в университетите младите хора трябва да се подготвят по-добре по отношение на защитата на данните. Що отнася до хармонизацията на, защитата на, да, на законодателството за защита на данни, тя е необходима до известна степен и извън границите на Европейския съюз, за да можем надежно да си обменяме данни без спънки за нашите е, системи. Т.е. трябват ни глобални стандарти за защита на данните в един глобален свят. Сега да обобщя в системата на интернет на нещата се обхващат огромни количества лични данни, т.е. тези системи трябва да подлежат на строг контрол. Количеството на данните трябва да съответства на целта, за която се използват и органите за защита на данните трябва да получат по-голяма подкрепа. И Европейската комисия има работна група, която иска да превърне интернет на нещата в интернет за човека. Председателят, благодаря. Господин Милош Свобода. Той е и експерт, и докладчик. Going on with the presentation. Können Sie mir das geben? zwei, drei Minuten. Some technical problems. Технически проблем, може би просто няколко минутки трябва да изчакаме. Thank you very much. И така, благодаря. Искам да направя съвсем кратък преглед на темата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 да бъде сигурна връзката между машините помежду им. Днес в света живеят 5 милион, милиарда, които трябва да се идентифицират в своите процеси, производствени, бизнес процеси. Имаме милиарди интелигентни системи, които са свързани помежду им и е ясно, че тази Комуникация е важна за нашите инфраструктури. Във връзка с това е изключително важно наистина да можем да се доверяваме на това общуване. То да бъде надежно. Какво е необходимо за това? Okay, The first slide is, is, is fast gleiche gewesen. Първия слайд беше почти същия. Това, което ни е необходимо, е, че ни е необходимо сигурност, не само защита. И за да можем да я осигурим, ни трябва независимост, надежност, обратна проследимост и идентификация. Тук искам да подчертая още нещо, което считам за изключително важно. Ако днес определяме автентичността на нещо, това означава, че ние го идентифицираме, но това не означава, че сме разпознали оригинала. За да може да се да се разпознае оригинала, ни е необходима наистина автентификация, защото след като толкова много системи ще общуват помежду си, трябва да имаме гаранции за това, че можем да се доверим на уредите, с които общуваме. Един от методите, които са най- така разпространени още днес, са чиповете, които се използват, RFID технологията, с които можем да идентифицираме продуктите. Но въпросът е доколко можем да се доверяваме на този продукт, можем ли да го автентицираме в крайна сметка. Letztendlich nach einer Identitätsnummer. За целта е необходимо да има идентификационен номер от устройството. Той се изпраща към мен и аз по този начин мога да верифицирам продукта. Но от друга страна е възможно наблизо да има втори четец, който да копира нашия идентификационен номер – и тъй като тези радиочестотни идентификационни чипове са много лесни за употреба, информацията може да се предаде на много други чипове, т.е. да се получат клонинги. Така че ако бъдем цинични, тези, тези неща в момента са възможни, така че радиочастотният идентификационен чип едва ли гарантира автентификацията. Експертите го знаят, защото един такъв RFID чип си е една най-обикновена памет. Това означава, че ние са ни необходими методите на криптографията. както днес се идентифицираме по отношение на нашия компютър, това всъщност е автентификация, защото ние влизаме с парола, компютър разпознава тази парола и така ние се автентифицираме спрямо компютъра. Това е така наречената симетрична криптография. Мисля, че всички вие знаете тези неща, но на практика сложното е следното – ако искаме да дадем възможност на колкото може повече хора едновременно да се автентифицират, тяхната тайна трябва да се съдържа в четящите устройства, което пък за хакерите е самия рай, защото попадне ли му едно четящо устройство, той може да направи каквото си иска, да се информира и да ги залага в други чипове. Zwar auf der einen Seite ist sehr sicher, А, така че за практиката такива чети не са много подходящи. Те имат нужда и от физическа защита, от защита на данните, които съдържат, които са тайни данни, секретни данни. Така че не са подходящи за нашето бъдеще. Сега ще се опитам да обясня нещо, което обикновеният човек едва ли ще разбере, защото и експертите трудно го разбират. Има така наречения асиметричен криптографичен подход, който дава повече възможности от познатите днес подходи. За какво става въпрос? Във вашия компю... компютър няма тайна, никаква така да се каже. Има така наречения публичен ключ и с а, помощта на този публичен ключ можете да зададете какъвто искате въпрос на чипа. Чипа може да не може да отговори на този въпрос, защото той може да отговори само ако притежава тайната на отговор. Ето, тайната е червеният ключ. С, целта, с помощта на червения ключ вече чипа може да разпознае тайната. Ако не я съдържа, той предава на компютъра отговора, че не я съдържа. В момента, в който компютъра получи този отговор, той може да го верифицира сравнително лесно. Ако обаче чипът, ако компютърът познава отговора, той ще знае, че това е правилният отговор. Сложното се състои в това, че в четящото устройство вече не се кодира никаква тайна парола. Никой не може да ви подслушва комуникацията, но вие като потребител задавате просто въпрос а получавате отговор, който не е отговор на въпроса, а е възоснова на обработката на данните за вашия въпрос. От тук възниква възможност да задавате безброй допълнителни въпроси. Дори когато изслушате даден отговор, следващия път четецът ще ви а, зададе нов въпрос. Има а, възможностите за въпроси са повече на брой от атомите, които съществуват на този свят. Сега, предимството е, че а, не е необходимо да има секретна парола в личния ви компютър, че никой не може да подслуша а, информацията, защото всъщност вие се автентифицирате чрез поредица от въпроси и отговори. Това е асиметричният подход и според нас това е подхода по който радиочастотната идентификация може да бъде сигурна. Защото който притежава четец за радиочастотна идентификация, може да контролира дали даден RFID чип и съответният продукт са автентични. Сигурността тук е доста висока, защото първо имаме защита чрез таен ключ в RFID чипа. И всеки опит за достъп до него струва около половин милион евро, като даже и след това няма да сте научили тайната, защото ще сте а, разкодирали само един въпрос и отговор. Докато в симетричната система, когато се разпознае незаконно един код, вече е разбита цялата система. Сега въпросът е, разполага ли вече техниката с такъв чип? Като галваничен е радиочастотен е, чип, да, имаме го, може да се купи, например, с продукта Infineon. Освен това има прототип на радиочастотен идентификационен чип. За съжаление, обаче не е започнало серийното производство, което се дължи на факта, че всеки, който в днешно време се налага да извършва идентификация, се отказва от уверението в автентичността, оригиналността на съответния обект. Затова нашият апел към вашата комисия и Европейския парламент е следния. Сигурността може да се въведе едва на базата на съответното законодателство. Когато се знае какви, включително и доста економични технологии има, то вие трябва да намерите законодателни възможности за приемане на съответната регулаторна рамка, за да може всеки гражданин за в бъдеще да може, да кажем, да се уверява дали даден фармацевтичен продукт е действително оригинален. Това е автентификацията. Това е и нашата молба да приемете съответната директива. Благодаря. Благодаря за тази информация. Сега имаме вече някои записали се колеги за изказвания. Колегата Ламберс, докладчик в Сянка, има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми дадохте първи думата, тъй като трябва да след малко да тръгна за заседание на другата ми комисия. Така че извинявайте наистина за това. Преди всичко, Искам да благодаря на докладчика за много сбития доклад, който обаче съдържа наистина цялата важна информация. Така че ни определено споделяме гледащето за технологията за радиочастотна идентификация и интернета на нещата, което може да помогне за една енергоефективна економика, както в веригата на снабдяването, така това е една област, която наистина може да повиши способността на обществото да живее в физическия си, физическата си опаковка, както казваме. Всичко това зависи, разбира се, от това какво ще се вложи в тези системи. Както каза докладчика, това са наистина много дискретни, мълчаливи характеристики, така че винаги може да имаме някакви опасения за това, че големия брат ни наблюдава. И така, това са някои препятствия, които не трябва да използваме като извинение за невнедряване на технологията, а като неща, които задължително трябва да решим, за да ускорим внедряването на технологиите. Така че ако направим някои изменения към доклада, много дребни изменения, вече бе казано, че е необходима оперативна съвместимост, но това е област, в която органите по стандартизация работят много добре. Просто ако искаме да ускорим внедряването технология, от една страна имаме нужда от защита на данни, от друга страна имаме нужда от стандартизация, за да може различни потребители да ползват тази технология. Така че ние осигуряваме подкрепа на този доклад и ако има някакви предложения, те ще са повече по формата, отколкото по съдържанието. Благодаря. Darf mich bedanken. Als nächstes hat Frau kolowska bobaska Госпожа Колоска Бубинска. Е, дякую бардзо. Я естем е, шадъл. Много благодаря. Аз съм докладчик в Сянка от името на ЕНП. Първо искам да благодаря сърдечно за огромния труд, който сте вложили в съставянето на този доклад. Имам обаче някои принципни проблеми във връзка с темата, която обсъждаме. Струва ми се, а и експертите го казаха, че интернет на нещата представлява не само техническо явление, етап от развитието на техниката, това, то е не само свързване на компютри помежду им, както казва и комисията в своята информация, тук става дума за съвършено нова парадигма заявление, което ще причини прелом на нашия културен, економически, социален живот. Последиците за нашата цивилизация ще бъдат изключително сериозни. Комисията сама казва, че ще има много сериозни последици последствия. Но въпреки това в доклада и в съобщението и се съсредоточаваме върху само две неща – защитата на личните данни и самата технология. В моите предложения за допълнение и изменение на доклада – аз искам да повдигна въпросите, които липсват в него, а именно обществ, последиците за обществото, за културното развитие, за начина на живот на нашите общества. Другото нещо, което не виждам в доклада, нито в информацията, нито в доклада, а, виждам нещо, което да противоречи на оптимизма. Да, Наистина това е много интересно, много важно развитие и за здравеопазването, и за транспорта, и за економиката. Но никъде не се споменават отрицателните последствия от приложението на такава една възможност. А ние трябва да помислим за тях, за да можем да ги предотвратим още днес. Когато говоря за обществените и културните а, последствия, то имам предвид и раз, различията между европейските страни, които и днес съществуват по отношение на достъпа до дигиталния свят. Тези разлики си личат в цяла Европа. Големи са и разликите по отношение на способностите и уменията на хората, по-възрастните хора отпадат от участието в такава една система. Те просто не се справят с компютрите. А интернет на нещата представлява неимоверно сложна система, така че тези хора ще пострадат още повече. Затова трябва незабавно да се замислим какво може да се направи и да приканим комисията да обърне внимание както на споменатите от мен социални групи, така и е, на регионите, за които говоря, за да може социалните различия да не са чак толкова големи и да не се стигне до там интернет на нещата, да се въведе много бързо в едни страни, а в други страни просто да бъде отхвърлен по най-различни причини. Това е много важно и от социална гледна точка. Втори момент – образованието. Мисля, че в доклада и в информацията на комисията се обръща твърде малко внимание на това, което каза госпожа Кастилю. Необходимост от образование адекватно на новите е, предизвикателства и новия начин на живот. Това трябва да бъде застъпено в доклада. Аз ще се постарая да внеса съответните изменения в този дух. И още нещо. Твърде малко се говори за евентуално, а, евентуалните злоупотреби или грешки в системата просто. Защото всяка грешка всъщност би могла да доведе до непредвидими социални последствия когато става дума за една единствена система, последствията са по-малки, но тук говорим за огромна мрежа. Нашите експерти също говориха за потенциалните възможности за злоупотреба. Е, трябва да се посвети повече внимание на тази тема. Трябва да приканим комисията да разработи съответните политики и планове за действия, които да ни дадат възможност да подготвим така интернет на нещата, че наистина да настъпи една цивилизационна промяна в полза на нашите граждани. И най-накрая в доклада се говори за защитата на личните данни. Мисля, че тази тема трябва да се застъпи по-широко. Тук става дума за фундаментални ценности, не само за личната сфера, която би могла да бъде застрашена. Става въпрос за начина на работа, на функциониране на цялата система, който трябва да бъде с висока степен на защита с оглед на спазването на стойности, на ценности, като право на лично пространство, прозрачност и така нататък. Тук трябва да говорим не само за защита на личното пространство. Има и други ценности. Благодаря на докладчика в Сянка. Благодаря, господин председател. Като докладчик в Сянка искам да благодаря на докладващата за отличния доклад, който е подготвила. Мисля, че този доклад идва тъкмо на време, за да ни сигнализира кога да подемем дебата за такъв един нов технологичен феномен – интернет на нещата и взаимовръзка между нещата. Така както ни бяха представени нещата и както казаха и някои преждеговоривши, и аз смятам, че трябва да се спазва равновесие между законодателна защита а, на личната сфера и личните данни от една страна, но от друга страна трябва да внимаваме да не задръстим пространството с законодателство, което би пречило на по-нататъчното развитие на тази безспорно много полезна технология. Трябва да а, спазваме правилото е, да не се засяга личната неприкосновеност и да не се застрашава защитата на данните. Това лесно може да стане с такава една нова технология. Трябва да бъдем много бдителни, както казаха и колегите, защото е много лесно да се стигне до феномена Big Brother не бива да стане така, че всеки да има в ухото си е, по един радиочастотен, идентификационен радиочастотен чип. Е, мисля, че момента е назрял да имаме наистина трезви коментари по същество, да не прекаляваме с законодателната уредба, да не спънем тази интересна технология – от една страна, но и от друга страна трябва да бъдем бдителни, за да не тръгнат нещата в неприятна посока. Още веднъж благодаря на докладващата за интересния доклад. Благодаря. Председателят, благодаря. Следващия оратор. Да, vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc doamnei Благодаря, господин председател. Позволете ми преди всичко да благодаря на докладчика за изключителната работа, която е извършила при изготвянето на този доклад. Бих искала също така да благодаря и на експертите, които според мен чрез своите презентации успяха да дадат отговори, точни отговори на въпросите, които възнамерявахме да зададем днес тук. Интернет на нещата очевидно е неразделна част от бъдещето и обединява всички технологични средства на разположение на човечеството. Също времено трябва да вземем предвид и цяло да разберем факта, че ако искаме да устояваме на конкуренцията, трябва възможно най-бързо да въвеждаме такива технологични мерки, за да не изостанем отново назад. Точно както каза докладчика и както повтори господин Кирш, налице е отрицателно въздействие от тази нова технология. Господин Свобода обещава, че тази радиочастотна идентификационна технология по никакъв начин не представлява заплаха. Аз обаче смятам, че както много често сме виждали до сега, всяка една технология, която е предвидена да ни защитава, е уязвима към злоупотреби. Винаги просто се явява някаква съперническа технология, която създава опасности. Така че комисията наистина трябва да бъде много бдителна, постоянно да бъде бдителна и да направи необходимото да се спазва правото на личен живот на всички потребители комисията трябва непрекъснато да бъде в връзка с работната група по защита на личните данни и това трябва да бъде на постоянна база, а не когато преценя, че е необходимо, както показва тяхното съобщение. Тук говорим за технологии и уреди, които ще предават информация за местоположението и идентичност на конкретен предмет. По принцип, това означава, че във всеки даден момент може да излъчи информация за местоположението на едно лице, действията, които извършва и на практика по този начин да се намеси в ежедневния живот на лицето. Така че аз ще внеса предложение за изменение по отношение на тези уреди. Моето предложение, е, освен правото да не се включваш в системата, тези проследяващи устройства според мен трябва да бъдат включени само по искане на конкретно лице, а не като част от стандартна производствена процедура. Имам предвид мобилни телефони, автомобили, компютри и така нататък. Така че интернета на нещата е концепция на бъдещето, но тя е вкоренена в сегашното време и много зависи от това, което правим днес. И начинът по който виждам нещата днес ще зависи до голяма степен от регламента, който в момента разработваме. И всичко това трябва да го вземем предвид, ако искаме наистина да действа в защита и полза на потребителите. Благодаря колегата Цукала. Благодаря, господин председател. Обадих се. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Εάν συνδυάσουμε. <laughs> Днешното заседание. Με το σημείο 8 Нашата комисия е много важно. Ако а, съчетаем а, тази тема с точка 8, която ще а, разглеждаме в последствие. разбираме каква е силата на интернета. Разбира се, не бива да забравяме и а, правата върху интелектуалната собственост. Искам да благодаря на докладчика за неговия текст. Искам да благодаря и на двамата експерти. които ми помогнаха по-добре да разбера е, някои е, въпроси, е, които вече си бях задал. Сега, ако каним дявола на гости, сме длъжни да му играем по свирката. Ние всъщност познаваме тази технология от известно време под друго име обаче сега я наричаме интернет на предметите, на вещите, но всъщност този интернет е обвързан с интернета, на, свързващ хората. Моите страхове са свързани не само с личната сфера на гражданина. Имам предвид тук и структурата на обществото. Какво означава всичко това? И аз не искам да цитирам Оруел, но преди 20 е, на години е, писателя Дейвид Брин е, направи едно произведение приказка за два града. Градът на контрола и градът на прозрачното общество. Като се има предвид, че съм прекарал живота си в изследване на научните технологии, трябва да ви кажа, че съм много скептичен към тази революция, не само в личния живот на гражданина, но и в и тази революция в политическите системи. Първата ми бележка е, че режимите се променят, но технологията остава. Втората ми бележка е, че е, технологията не е обвързана непременно с етична употреба. Да погледнем на изток. Учените е, си променят е, версиите, становищата в зависимост от това, което управляващите и обществото искат от технологиите. Ние на Запад нямаме непременно такова отношение. Друга бележка. Въвеждането на чипове е, в паспортите на гражданите. Когато говорим е, за борба в защита на е, личния живот. В онези страни, където се използват подобни чипове, гражданите знаят ли точно каква информация е зададена вътре в чипа? Това гражданинът знае само доколкото му е известно, че чипът съдържа информация, но никой не му казва точно каква информация съдържа чипът. Следваща бележка. Докладчикът отдава голямо значение на економическите аспекти, економическото значение на този интернет на предметите. Аз смятам обаче, че е, твърде прибързано, е, така накратко, е разгледан въпросът е, с защитата на личните данни и управлението на интернета на предметите. От гледна точка техническа и юридическа, на мен ми се струва, че комисията изобщо не обръща внимание на това, от което ние се безпокоим в тази връзка. Въпросът не е индивидуален. Става дума за структурирането на държавата, това се нарича на английски Ambient Intelligence, заобикаляща ни интелигентност. Сега наричаме това интернет на предметите. И той има огромно отражение върху личния живот на хората и върху структурата на обществото. Необходимо е технологията да напредва. Аз ни най-малко не съм склонен да участвам обаче в приемането на излишни решения, които по никакъв начин не предлагат гаранции за нашия живот. Одел Кастио. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратка. Преди всичко искам да благодаря на докладчика за доклада, който ни представи. и предизвика много широк дебат. Мисля, че обхвата на доклада засяга най-важните моменти. Благодарна съм и на презентацията на експертите, защото по много професионален начин успяха да посочат някои от основните моменти. Бих искал да споделя с вас някои мисли. за това по какъв начин трябва да се внесат някои изменения по този доклад. Без съмнение има някои неща, които трябва да се предефинират и може би докладчика трябва да има предвид следните неща. На първо място, мисля, че този доклад трябва да бъде включен с, да бъде свързан към цялата дигитална стратегия, която разглеждаме не само в Европейския парламент, а и всички европейски институции. За начина по който, например, ще се провежда гласуването в утрешните дни. Също времено докладчика трябва да помисли и за цифровия дневен ред, който ще се разглежда в скоро време и мисля, че всичко това трябва да се вземе преди в контекста на темата. На второ място, специално трябва да се посочи необходимостта за оказване на подкрепа към намерението на комисията да продължи да наблюдава и оценява потребността от допълнителна хармонизация в този спектър. В този случай говорим конкретно за интернета на нещата. Струва ми се, че каквото и да става, трябва да подчертаем един специфичен отправен момент за внедряването на разпоредбите и трябва да прехвърлим съответни разпоредби от други директиви по отношение на спектъра. И това е основен момент за целия телекомуникационен пакет. На първо място трябва да говорим за транспонирането на цялото това съдържание от рамковата директива. наред с някои други въпроси, които трябва да имаме предвид, може би трябва да посочим и необходимостта от правила за защита на личните данни. Също времено, ако говорим за изменения към директивата за защита на личните данни, това определено ще касае и настоящата директива. И това трябва да бъде посочено. Друг един момент. Трябва наистина да поддържаме необходимото финансиране за изследвания по седма програма. Това, което бих искал да кажа на докладчика в този смисъл, е, че не само трябва да продължим нещата, каквито са били до сега, а по-скоро трябва да положим специални усилия, така че проектите в областта на информационните и комуникационните технологии, които обхващат изцяло обществото и определено економиката в момента, не просто да продължат, а да отвоим усилията си. Така че в този смисъл, говоряки за дневния ред за цифровизация, има редица предложения по отношение на увеличението на бюджета за информационни и комуникационни технологии. И отново във връзка с рамковата програма по отношение на проблемите във връзка с бюрокрацията, по отношение на достъпа до възможностите, предлагани от седмата рамкова програма. Малките и средни предприятия се сблъскват с проблеми в това отношение, което на които трябва да обърнем внимание. И накрая, нещо, което е особено значимо, по мое мнение, споменава се ролята на общините, на градовете, като една среда, която ще играе ключова роля. На мен обаче ми се струва, така както правим и в програмата за цифровизация и в други доклади, оставаме с впечатлението, че целият този стремеж към дигитално развитие, чрез различни правила и действия, трябва да се разшири като усещане за приобщеност към все повече градове. Региони и местни органи от вас също трябва да бъдат приобщени към това начинание. Всички заинтересовани страни трябва да бъдат включени. Така че ако искате да осигурите стимули, всичко това ще действа във всичките тези сектори, които имат определен интерес и могат да допринесат за развитието и това трябва да бъде споменато. На този етап се говори само за градовете в текста. Ще спера до тук и още веднъж искам да благодаря на докладчика, но трябва да продължим да работим по този въпрос. Е господин Оди, благодаря господин председателю. И аз на свой ред искам да поздравя нашия докладчик, както и е, докладчика в Сянка. Е, искам да поздравя и експертите слушайки е, специалистите, е, те направиха интересни експозета, но както е, подчерта нашия колега Цукала, техните изложения будят безпокойство. Трябва да се направи връзка с точка 8 от дневния ред. И тук има един ансамбъл, един комплекс от тенденции, като ние сме длъжни да бдим за гаранциите, свързани с тенденциите. Какво ще стане, трябва да се запитаме, ако има повреда? До какво ще се стигне? До хаос и безредие в Европа и в света? Дали може да се стигне до безредие в функционирането на градовете, на държавите? които прекалено много са разчитали на тези интелигентни предмети. Тук смятам, че трябва да добавим понятието за отговорност. Кой ще отговаря, ако има катастрофа? И второ, кой ще отговаря за проследимостта на информация? Как ще се проследява? Откъде идва и къде отива цялата информация? Ако включим такива текстове, това ще ни позволи да вземем предвид благоденствието на европейските граждани и същевременно ще можем да водим борба срещу имитацията и фалшифицирането на продукти, на предмети. Една наша друга цел. Затова смятам, че тук ние имаме основателни безпокойства. Ние не трябва да зависим от частни дружества. Да гарантираме публичните, обществените интереси с работата на частни дружества, каквато е, например, калифорнийската компания, която управлява интернет. Мисля, че трябва да мислим по-обобщено и наистина в общ интерес. Благодаря. Последен ще вземе думата представителят на комисията. Имам Благодаря, господин председателю. Госпожо докладчик, благодаря ви сърдечно за работата и за изготвения доклад. Благодаря на вас, уважаеми госпожи и господа европарламентаристи, за това значение, което придавате на изготвеното от нас известие през юни 2009 година. Благодаря и на всички изказали се. Няма да описвам контекста, смятам, че той бе добре изложен от преждеговорившите. Ще използвам този момент, за да наблегна на една важна според мен разлика. значи, говорим за интернет на предметите и а, радиочастотна идентификация. Тази идентификация е конкретна технология, докато интернет на предметите е комплекс от технологии. Е, шведските е, електрически броячи, които сега са широко разпространени, е, също така уредите, които се използват на съвременните паркинги, например в Брюксел, са се а, е, примери за това, което един ден може а, е, да се а, е, приеме за а, интернет на предметите, но те не използват радиочастотна идентификация, тези уреди. В това отношение европейската индустрия има много важна дума – но все пак интернет на а, предметите и радиочастотната идентификация са две различни неща. Всяко изисква своя собствена политика и е добре а, да ги дефинираме по-отделно, да ги разграничим. Обръщам ви внимание на два аспекта на известието, а, които са ни особено скъпи. Първият аспект е свързан с управлението на интернет на вещите, на предметите. Ако интернет в днешната му форма е предизвикателство и продължава да бъде такова огромно предизвикателство за суверенитета на всички държави в света, тук мисля и за точка 8 от дневния ред, вие вече споменахте многократно форума за управление на интернет. Все пак ви приканвам да си помислите до каква степен интернет е свързан с обектите, с вещите в ежедневния ни живот. Всъщност интернет би трябвало да поражда тези въпроси на всички нива и ние отговорите на тези въпроси ги наричаме управление на интернет. Ще се върна на тези въпроси и след минута, особено във връзка с защитата на личните данни. Важно е днес да си зададем въпроси за това управление, преди а, технологията, за която говорим, да бъде изцяло и пълноценно внедрена. Иначе отговорите ще дойдат от други места – и ние ще бъдем поставени пред свършен факт. кой ще контролира интернет на предметите? кои ще бъдат компетентните органи? Какво е мястото на държавните органи и институции? Това са въпросите, които трябва да поставим. Има и много други нашите европейски университети вече са на равна нога с, международните си конкуренти и за това за нас е особено важно а, да изпълним а, е, ролята, която гражданите очакват от нас във връзка с това технологично развитие. И сега а, е, ще приключа с една втора бележка. Няма да навлизам а, е, в защитата на личните данни, тъй като темата бе на широко засегната днес сутринта. Само един детайл. В известието говорим за правото на безшумни, мълчаливи чипове. Някои автори тълкуваха а, тази идея за право на мълчаливи а, чипове. Те казват, а, че гражданите трябва да имат право да се откачат от а, своята интелигентна обкръжаваща ги среда. А, тоест а, да а, се освободят от нея. Ние а, е, говорим а, в случая за едно конкретно субективно право, което а, е, трябва да бъде анализирано и а, е, наистина е интересно да се види от техническа и от юридическа гледна точка какво съдържание ще му бъде придадено. Не бих искал да навлизам в другите 12 точки на известието в плана за действие, но много се радвам, че има този междуинституционен диалог помежду ни, посветен на интернет на предметите. Благодаря ви за вниманието и съм на ваше разположение за въпроси. Благодаря. Сега искам да се обърна отново към докладчика и да попитам, искате ли да говорите отново? Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на експертите и на комисията и на всички останали изказали се. По време на тази дискусия се говореше за притесненията, рисковете, злоупотребите, и мисля, че това е причината, заради която комисията представи своето съобщение. И в този доклад се наблягат на тези елементи. Набляга се на това, че са изправени пред нова ситуация, пред нова ера на интернет – които, което може да създаде нова възможност и може да даде възможност да се подобри качеството на живот на всички граждани, но също време трябва да разбираме наличието на много рискове. И за мен тук остават три основни въпроса, на които трябва да намерим отговори. Първият е, въпрос, както посочи комисията, е Можем ли да се опитаме и да предвидим всичко, което ще се случи преди всичките тези технологии да бъдат вградени? Защото в противни случаи ще се сблъскаме с много трудности. На второ място, важно е цялата тази работа да се свърши заедно с експертите в областта на технологиите и правните експерти. Експертите в областта на законодателството, защото проблемите, които могат да възникнат заедно с тези нови технологии, трябва да бъдат разрешени Технологиите имат и добри страни, и лоши страни, и ние трябва да се справим и с двата аспекта в законодателството. По време на дискусията възникна също и въпроса за образованието и изключването на много потребители. Това обаче се прилага не само по отношение на интернета на предметите, а изцяло в цифровата сфера. Съществува също така и въпроса за прозрачността. Целият този доклад трябва да се свържи с цялата ни стратегия за дигитални технологии. И това се опитвам да направя. Смятам, че разумно е да направим това, което направи комисията в своето съобщение. В този доклад трябва да намерим един балансиран подход. Това е една възможност да се осигурят необходимите гаранции и подобрения в ежедневния живот, всичко това, което е свързано и с идентификацията. Но разбира се, трябва да гледаме какви са и ползите, не само рисковете. Трябва да намерим баланса. Трябва да видим какви са предимствата и какво наистина е податливо на риска. Благодаря много за вашите коментари. Ще очаквам допълнителни ваши коментари. И с нетърпение очаквам допълнителни предложения за изменения, за да можем да обогатим тази дискусия и своевременно да дадем отговори на всичките нови предизвикателства на интернет ерата. Благодаря. Искам само да добавя, че 25 март 12 часа е крайния срок за внасяне на предложения. С това приключваме по тази точка от дневния ред и аз ви благодаря. Уважаеми дами и господа, преминаваме към четвърта точка от дневния ред. За мен е голямо удоволствие да поздравя сред нас бившия председател на Европейския парламент. Сега е в съвсем различна функция тук. Това е Енрике Барон Креспо. Много се радваме, че днес той ще ни представи информация, разработена в рамките на Испанското председателство на Европейския съюз от страна на промишлеността. Всички имате пред себе си писмените материали. С това приключвам своя увод. Добре дошъл, радваме се да ви видим. С любопитство очакваме това, което ще ни кажете. Благодаря, господин председател. Сеньорияс, е, y estimadas compañeras y compañeros, eh, ante todo agradecer. Скъпи колеги, уважаеми депутати, преди всичко благодаря ви много, че ме поканихте. Много се радвам да се върна в мястото, което беше мой дом преди 23 години. Преди всичко, искам да ви кажа нещо, което знаете юни миналата година реших да не се кандидатирам отново за европейските парламентарни избори. Работя в университета в Толедо и получих покана от една малка фундация, фундация за информационно общество, белгийска фундация, заедно с един малък екип, защото въпросът за Информационни технологии е един от важните въпроси за бъдеще. Господин Рости, държавен секретар, който се занимава с този въпрос по време на френското председателство, предложи да поема председателството на една работна група, която да предприеме инициатива по отношение на обединяването на европейската информационна индустрия с поглед към бъдещето. Аз е, просто координирах тази работа. Наблягам, че не съм автор на това произведение и информацията можете да намерите в е, документа, с който разполагате. Ще ми позволите да добавя някои обяснения относно интереса, който има продължение доста време към информационното и комуникационно общество. В един по-ранен живот, преди Испания да влезе в Европейската общност, аз бях министър в Испанското правителство, когато говорихме точно за присъединяване в Европейския съюз. Министър на съобщенията, когато станах и част от информационното общество с създаването на първия публичен телефакс е в Мадрид. Не бих искал да ви звучи като Jurassic парк, но това беше още през 1983 година. Беше, бяха направени големи стъпки напред е, в тази област от страна на японците. Те много трудно използваха а, е, факсове много трудно се разбираха пиктограмите. И когато аз започнах да работя по този въпрос, е, говорихме за това как можем да развием компютърните технологии. Cada uno en su divisa los sobres con las dietas. Entonces, a veces parecía las sesiones de comisión. Така, ние е, намерихме е, сила в е, националните валути, а е, взехме мерки също в Европейския парламент да бъдат избегнати някои спектакли, които не бяха така подчинени на изискването за достоинство. Във всеки случай постигнахме напредък и не сме единствените, които го направиха след всички тези тенденции от по-предишни години. Ако погледнем положението в световен мащаб, Южна Корея и Япония са начално място в разпространението на интензивния широко лентов интернет, благодарение на широката подкрепа на обществеността. Китай пък работи преди всичко по хардуера. И Нека се върнем към полуките от историята. Съществува връзка между развитието, свободата на обществото и е, е, съществуването на информация. Е, това се доказва и от съветската система. Тя показва докъде доведе задушаването на информацията. Има и някои нови, много интересни развития, например мобилната телефония, GSM-ите. Например, всички е, си е, спомнят е, началото на този пазар, пробива на японците, след това как никой не искаше да носи финландски телефони. Но и тук постигнахме много голям напредък. Значи, един голям директор на голямо предприятие продължава да работи за другите на практика. Това давам като иллюстрация на ставащото в телекомуникационните дружества. Те поддържат нали, курсове за обучение, но все пак най- учените и най-способните специалисти отиват в Калифорния. Това обяснява защо Калифорния имат такова голямо предимство в контрола върху интернет. Европейците все още имат да догонват. Искам да задам въпроса сега. Какво е значението на този е, доклад? Когато е, економически отрасъл е, ни е, предлага някакви е, доклади, е, това винаги е, крие е, риска от е, първороден грях. Значи, както казваше Адам Смит, когато се съберат няколко индустриалци в едно кафене на чаша кафе, те се наговарят за цените сега. В случая не става дума за точно това. Днес конкуренцията е безмилостна и това, което а, има значение е, че големите играчи а, сядат около масата. Там са големите оператори, новопоявилите се дружества, сателитните оператори, производителите, разпространителите а, на услуги, а, производителите на оборудване. А, те казват, че е необходимо Европа да отчете значението на цифровия сектор. този доклад ще видите, че е, съществува е, резюме в първите няколко страници на испански, английски, френски и на немски, е, където са отразени основните тези на доклада. И те са доста интересни. Този промишлен отрасъл има а, е, миналата година оборот от 718 милиарда долара. Той създава е, най-големия брой работни места в Европа. Над 6 милиона души работят в него. 35 е, милиона евро са само инвестициите. Този отрасъл допринася за намаляване на емисиите на въглероден двуокис, защото намалява необходимостта от физически е, превоз е, на е, редица вещи. И освен това говорим за отрасъл пар екселанс зелен. И така, три съществени елемента тук си дават среща на практика. Втората комисия Барозо създаде специален портфел, посветен на, цифровата програма, програмата за цифровизация. От друга страна, в момента се работи по стратегията на Европейския съюз до 2020 година, а финансовите перспективи са предмет на преразглеждане това е много важно. Към това можем да добавим дейността на работната група, председателствена от Филип Пе Гонсалес за бъдещето на Европа, която има много голям интерес към този доклад. Преди две седмици в Брюксел бе проведена среща, организирана от два мозъчни тръста, наша Европа бе единият от тях. А, там влизат 14 а, организации, а, консултантски преди всичко, които работят по бъдещето на Европа. Аз участвах а, в този дебат и трябва да кажа, че експертите нищо не бяха записали в материалите за цифровото бъдеще на Европа. Те говориха много за сегашното положение и за бъдещето на автомобилния отрасъл, който в момента е в процес на консолидиране, но изобщо не бяха засегнали значението на цифрова Европа. На мен ми се струва, че изключително важно парламентът и вашата комисия в частност да изиграят основна роля – много се радвам, че докладът на госпожа Делкасио, моята сънародничка, бе гласуван. А, а, той е много уместен в настоящия момент. Да се върнем сега на доклада. В него се подчертава необходимостта от създаване на правила, които да бъдат уравновесени. А, и насочени към добре функциониращ вътрешен пазар. За тази цел се предлагат някои мерки. Зная, че депутатите са много заети хора. Те по принцип не четат пълните текстове. Но а, все пак ще спомена някои важни моменти. В определенето на стратегиите секторът на информациите и комуникаци... на информацията и комуникациите има много голямо значение и е, изключително голямо място има той в постигането на економия от мащаба. това е много важно направление, което може да гарантира конкурентоспособността на Европа в един свят, където конкуренцията е все по-ожесточена. Що се отнася до устойчивостта. Вече засегнах въпроса за намаляването на емисиите на въглероден двуокис. Намалява се необходимостта от физически превоз, но освен това в публичния и частния сектор използването на интернет позволява, и използването на цифрови технологии позволява да бъде намалено потреблението на енергия. Също така информационни технологии се използват и за постигане на по-висок висока ефективност на употребата на енергия, както в държавния, така и в частния сектор. И също така още един важен елемент с оглед на бъдещите предизвикателства. това е отрасъл, който се подчинява на определена философия. Тя е важна от политическа гледна точка. Става дума за изграждането на истински вътрешен пазар – свободен от бариери, свободен от пречки. Тук е необходимо а, да а, бъдат приспособени съответно правилата а, в две области. А, защитата на интелектуалната собственост, а, в частност защитата на авторското право. Тук се. А, е, поставят доста важни въпроси с оглед фрагментирането на националните пазари и проистичащата от тук фрагментация на защитата. Необходимо е единият пазар да бъде стимулиран. Трябва да бъдат стимулирани потребителите. По отношение на научното, литературното, художественото творчество, Европа а, има а, своите авуари. Е, както от историческа гледна точка, е, така и в настоящето, така и с оглед на бъдещето. Нека помислим, например, за процеса на цифровизиране на културното наследство. Не искам е, да навлизам в този дебат. Той може да бъде предмет на друго заседание. Но тук говорим за нещо, което изисква голямо доверие. Необходимо е да съществуват системи за защита на правата на интелектуална собственост, както и на правата на потребителите. Днес сутринта обсъждахте доклада на госпожа Бадия за защитата на данните, който той, т.е. той засяга въпроса за защитата на данните. Тук ни, са ни необходими мерки на позитивното право. Разбира се, ние разполагаме с хартата за основните права в Европейския съюз, където се урежда защитата на личните данни. 70-те е, години аз участвах в изготвянето на тогавашната испанска конституция, която за времето си беше най-съвременната в Европа. Е, там не говорихме за защита на личните данни в днешния смисъл, защото е, информатиката не беше толкова развита. Обаче от тогава насетне правото се е превърнало в нещо изключително важно правото на защита на личните данни. Това е първият аспект. Вторият аспект е свързан с достъпа до пазара. В първата половина на миналия мандат бях председател на Комисията за международна търговия и от тук натрупах доста голям опит, особено във връзка с ставащото на преговорите в Доха. Много научих за защитата на авторските права и развитието на технологиите. В известен смисъл между тези два елемента има противопоставяне. И въпреки това и в тази сфера сме свидетели на важни промени. Има страни, които стават по различни причини е, големи конкуренти на Европа. Най-големият е, такъв е, конкурент е Китай. Китай след приемането в Световната търговска организация сега прави първите си зелени стъпки, първите стъпки за признаване на правата на интелектуална собственост, но тя трябва да е пълноправен член на Световната търговска организация, пълноценен член и трябва да има надежен достъп до пазара. На второ място искам да се спра в тази рубрика на въпроса за административните разходи. имам предвид данъчното облагане на отрасъла и доколко то препятства развитието. За това трябва да се има предвид, за това трябва да се държи сметка, когато развиваме вътрешния пазар, когато го изграждаме. Работещите в този отрасъл са се умели да изложат въпросите, които са общо валидни за цяла Европа. И на Европейския парламент се пада задачата да извърши необходимия синтез за преодоляване на различията и след това да обърне внимание на обществените институции, е, на държавните органи, на съвета, на комисията на значението на този отрасъл. Позволете ми да приключа е, с три разсъждения. Отчасти те са лични, но са свързани с доклада. И в крайна сметка те съответстват на нишката на вашите разсъждения, изнесени са на политически план. Първо трябва да бъде признато правото на всички граждани. На всички граждани до високоскоростен интернет в Финландия, в Естония, в Испания, вече има определено развитие в тази насока, има признаване на това право. В Испания все още чакаме признаване от Конституционния съвет, но доклада променя някои неща. Вече не става дума само за това предприятията да се консолидират големите промишлени зони, Напротив, трябва да признаем право на всички граждани на високо скоростен интернет. Говорим за 500 милиона европейски граждани. Те са, се намират от Румъния до Северния полюс, минавайки през Крит, Канарските острови. Всички тези граждани имат равно право на достъп до високоскоростен интернет и отрасълът е длъжен да откликне на съществуването на това право. На второ място се поставя въпросът за бюджета. Има натрупан опит, струва ми се, в Естония, където при изпълнението на структурните политики и политиките за сближаване се налива не само бетон, не само се изгражда физическа инфраструктура, но и се осигурява високоскоростен интернет и възможности за комуникация с най-отдалечените кътчета на страната. Значи това право трябва да бъде утвърдено. То не фигурира в хартата за основните права на Съюза, но според мен те първа ще придобива плати кръв. Поставя се и един въпрос, който вече засегнах – той е сред приоритетите на Испанското председателство и един от спорните въпроси, а именно интелектуалната собственост и нейното пригаждане към новите обстоятелства. А новите обстоятелства се изразяват в наличието на единен пазар, вътрешен пазар. Тук първи елемент е това, че системите за защита на интелектуалната собственост в Европа съществуват от промишлената ера. Нали, тук имаме защита на авторското право, защита на търговските марки, защита на промишлените образци, на дизайните. И също така съществуват права за възпроизвеждане. Това са права, които датират от е, времето на кралица Ана във Великобритания. И е, те имат е, някои специфики е, в англосаксонския свят. Що се отнася до е, управляващите дружества, е, тук говорим не само за монополи. трябва да видим е, дали те предлагат е, стоки на пазара или предлагат нещо друго, различно от стока. Развитието на интернет а, а, върви ръка за ръка с а, много големи промени в дискографията, в аудиовизията, въобще в художествената и творческата дейност. И освен това е необходимо да бъдат консолидирани правата на потребителите на продукти на интелектуална собственост. Те са потребители, те са ползватели. Тук ни е необходима харта, която да защити тези права. правата на потребителите. Когато се извършва пиратство в интернет, става дума за информационно престъпление. Подобни престъпления се извършват, например, в банковата сфера. И средствата, източени по този начин, могат да бъдат използвани за финансиране на терористични действия. А, разбира се, подобни престъпления могат да се изразяват и в детска порнография. Тогава решаваща е ролята на държавите. А сега ще се спра на бъдещето на средствата за а, общуване, за комуникация. А, както писмените, така и по-нетрадиционните. Средствата за комуникация в всички наши страни а, включват сега и, и интернет. И а, като се има предвид това отстъпление на печатната книга, трябва да се гарантира спазването на а, авторското право върху съдържанието а, на източниците, публикувани в интернет. Вашата комисия е призвана а, да бъде водеща а, в проследяване и уреждане, регулиране на тези тенденции. Благодаря за вниманието ви. А, искам да кажа, че цифрова Европа е един от пътищата най-обещаващи за нашето бъдеще. Още веднъж ви благодаря. Благодаря много. Както чувате, благодаря ви от името на цялата комисия. Вече има записали се колеги, които искат да ви зададат допълнителни въпроси. Госпожа Форера Мадурела. Muchas gracias, presidente. Благодаря, господин председателю. От името на моята политическа група искам да благодаря на Енрике Барон за това, че намери време да дойде тук в нашата комисия. Той, както каза, беше и председател на нашия парламент, беше председател и на нашата политическа група. Наистина искам да ви благодаря за работата. Вие координирахте всъщност тази важна тема. С, с този свой доклад вие още веднъж показахте, че информационните и комуникационни технологии трябва да играят водеща роля, за да може Европа да откликне на бъдещите предизвикателства, пред които е изправена информационните и комуникационни технологии могат да допринесат за намаляване на емисиите от въглероден двуокис, за опазване на околната страна, за подобряване на публичните услуги, на обществения транспорт през 21 ред. И преди всичко могат да, да допринесат за това Европа да бъде водеща на световната економическа сцена. Целият този потенциал трябва да бъде използван, но това ще бъде възможно, ако публичните органи си сътрудничат с бизнеса и економиката. Имам пред... Като казвам бизнеса и економиката, имам предвид въобще промишлеността. А, материала, който представи Енрике Берон е важна крачка в правилната посока. За първи път а, чуваме да се говори в един глас и да се набляга на онова, което ни обединява, а не което ни разделя. Това наистина е глътка свеж въздух наред с телекомуникационния пакет. Вие казахте, че по отношение на телекомуникационния пакет е имало търкания между оператори, монополисти, оператори на мобилни мрежи и на сателитни. Имало е търкания между комуникационни дружества, потребители и така нататък. Испанското председателство отрежда приоритет на тази област. Нашата колега Пилар де Кристинио също говори за цифровия дневен ред. Утре ще има гласуване, но нека да си припомним развитието на нещата до тук. Затова се надявам и другите институции да бъдат в състояние, също като Европейския парламент, да откликнат на предизвикателствата на цифровото общество. Тези предизвикателства са наистина неимоверни. Телекомуникациите трябва да бъдат иновативни и всички свързани с тях да говорят в един глас. Първият ми въпрос, господин Барон, смятате ли, че институциите на европейското общество могат да дадат своя принос и можете ли да излъчите положителен. Можете ли да ни кажете нещо положително за всички действащи лица в тази област? И още нещо. 7% на, от електронните услуги са трансгранични, както знаем. Понякога в цифровия вътрешен пазар нещата не сработват, кой знае колко добре. Но все пак кажете ни нещо и накрая искам да ви благодаря, господин Барон. Вие тук наистина сте у дома си. Благодарим ви и за в бъдеще се надяваме да ви виждаме отново. Председателят благодаря на колегата Дел Кастио. Благодаря, господин председател. Няма да задавам въпрос, но ще споделя някои мисли. Господин Барон, първо искам да ви поздравя, да ви кажа колко се радвам, че днес, днес сте сред нас. Вие наистина се занимавате с цифровата революция и всички последствия от нея с много плам и жар така ни е и представата, защото наистина е важно за Европа да получи колкото може повече шансове от тази революция и да ги използва за благото на европейските граждани. А, говорим за важни въпроси, свързани с нашето население, работните места, ръста и развитието на обществото. Говорим за един водещ бранш. Испанското председателство очевидно отдава приоритет на тази област и е подкрепила дейността, свързана, подкрепило дейността, свързана с този доклад. Още нещо. Различните институции и сектори разбира се, че са допринесли с своята енергия, защото трябва да се създадат едни предварителни условия и предпоставки, за да може Европа в максимална степен да се възползва от шансовете на нашата цифрова ера. Както казах вече на колегата Мануел, пакетът Телеком, който непременно трябва да бъде осъществен, е едно, но не по-малко важно е да се съоръжим с норми и идеи за създаване на реален вътрешен пазар, населен с компетентни лица, играчи, граждани, за да могат да участват в този пазар. Трябва да бъдат осигурени съответните права да се предвидят всички възможни ситуации за които могат да настъпят в нашата цифрова ера. Ако се вгледаме в нещата и бъдем реалисти, ще видим, че има различни аспекти, в зависимост от това на каква позиция стоим. Това, което казвам, се отнася до отделните сектори на тази огромна област. Desde el punto de vista de la acción del Parlamento y del trabajo del Parlamento, para conseguir... Мисля, че това, което направи парламента, заслужава похвала, защото парламентът винаги е бил много балансиран по отношение на такава една област, в която, меко казано, има най-разнородни интереси. А, парламентът успява да обобщи различните позиции. Значи утре ще има гласуване на пакета. В края на април ще очакваме съобщението на комисията. След това ще се очаква позицията на бизнеса. Ние създаваме специфични норми и те са важни. Знаем, че понякога подходът е различен, позициите, интересите са различни и няма да премълчаваме това. Но господин Барон ни даде една чудесна представа за нещата. И той е прав, че винаги трябва да търсим възможностите за взаимодействието между енергиите на различните играчи, да има взаимодействие между институциите и частния сектор, за да се види, че те наистина а, са говорят с един глас, за да може Европа и за напред да бъде водеща по отношение на информационната и комуникационна техника, а не да загуби тази си водеща роля. Ето защо подкрепяме и приветстваме този доклад, както приветстваме впрочем и дневния ред, който ще бъде гласуван утре в този, тази комисия. Желаем ви, господин Барон, всичко най-добро защото тази тема е изключително важна. Натискът, който се упражнява, е доста тежък. Има многобройни, разнопосочни предложения. Благодаря ви. Председателят, благодаря колегата Кавалио. Much, благодаря, господин председател. Искам да благодаря за представянето на този много интересен доклад. Този доклад много добре набляга на значението на информационните и комуникационни технологии по отношение на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на въглероден двокис. Едно от основните предизвикателства пред нас в бъдеще е ефективността на всички природни ресурси. От вода до минерални изкопаеми и стратегията за Европейския съюз 2020 година до голяма степен се насочва към общата ефективност на ресурсите, не само енергийната ефективност. И моят въпрос, за който ще ви помоля да коментирате е, могат ли информационните и комуникационни технологии да играят особено е, важна роля по отношение на ефективността и производителността, свързана с другите природни ресурси, които също ще бъдат особено важни за Европа, за да се конкурира с останалата част на света – благодаря. Благодаря за зададените въпроси. Колегата Годи. Благодаря, господин председателю. Една дума към господин барон Креспо е, в личен план. Много се радвам да ви видя отново в този парламент. Работили сме заедно е, в е, международната Комисията по международна търговия, на която бяхте председател. Сега минавам на френски. Благодаря ви за вашата воля да следите основните теми в Европа. Вие сте един голям европеец, но искам тук да обърна внимание на нещо, на което не обръщаме толкова внимание. Това е цифровата фрагментация. А, значи, говорим много за съдържанието, обаче е, цифровата фрагментация не позволява на всички граждани да се е, радват е, на ползите от развитието на цифровото общество. А, смятате ли, че трябва да има един голям план за европейски инвестиции? Може да бъде енергетиката, космоса, а, нали, нашата тема, но все пак по отношение на информационните и въобще новите технологии. Ще то се отнася до а, съдържанието, до резултатите. Не трябва ли да има план за инвестиции, инвестиционен план, който да осигурява достъпа на всички европейски граждани до общите блага, които осигуряват тези цифрови инфраструктури? Благодаря. Последен въпрос, госпожа Томсън. Vielen uh, Gracias. También aquí hoy. Eh, y ahora... Искам да ви благодаря също за това, че днес сте тук. И сега ще говоря на датски. Няма съмнение, че информационните и комуникационни технологии играят неимоверно важна роля по отношение на конкурентоспособността на Европа. Също се отнася и до DSL мрежата. Всеки трябва да има достъп до нея. В момента обаче трябва да констатираме, че периферните региони на Европа се обезлидяват и изостават економически. Включително и за това, че там няма високо скоростен широко лентов интернет хората се е, оттеглят от тези райони, трудно е да се заселят нови региони. Така че това, за което говорим, играе много важна роля за развитието на периферните европейски региони. Не по-малко важно е всички да получат до, е, достъп. Става дума за електронна демокрация, електронно правителство, електронна медицина, електронно образование. В днешно време учениците изглежда, че по-често са в Google, отколкото в училище. Така е наистина. Но не бива да си позволяваме, не можем да си позволим повече да се занимаваме само с техническата страна, защото тук става дума не само за технически, а и за човешки ресурси. В момента наблюдаваме, че голяма част от европейското население няма достъп до интернет. У нас в Дания навсякъде има покритие на интернет и въпреки това 20% от дъчаните не са в състояние да използват интернет, просто защото не умеят. Мисля, че това е голям проблем, проблем включително и свързан с демокрацията. Още повече, че сега сме в економическа криза, много хора са загубили работата си и сега в Дания се констатира, че повечето от онези, които са били уволнени, не са могли да боравят с интернет и информационни и комуникационни технологии. Във всеки Всяко училище има също няколко, по няколко деца, които нямат интернет, нямат компютър у дома си, т.е. изостават от другите. Така че трябва да се погрижим не само за достъп до широколентовия интернет, а и за това всички хора да имат възможност в Европа да използват интернет. Иначе ще бъдем изправени пред огромен проблем. Ще има цифрова пропаст. Председателят, благодаря. Сега барон Креспо, заповядайте. Eh, sí, en primer lugar, eh, a, a Teresa Riera, eh, que me pregunta sobre la colaboración de las instituciones. Преди всичко, говорихте за сътрудничеството между институциите. Каква е отговорността на институциите? На първо място, ако говорим за високоскоростния достъп, който е всъщност основата на телекомуникациите в момента, дали това е въпрос на право на гражданите или не? Ако ще бъде, това е отговорност на институциите. Ако говорим за бъдещите конкурентни сектори за Европа, така че да останем конкурентни, способни в света, логично е, че цифрова Европа очевидно ще бъде от стратегическо значение за нас в бъдеще. И за това трябва да имаме сътрудничество между институциите. Те са тези, които трябва да поемат отговорностите. По отношение на факта, че само 7% от сделките по интернет през граница се осъществяват по този начин. Ако погледнем големите компании, Погледнете само рекламите. Всичките тези компании работят заедно, но също време се опитват да завладеят голям пазарен дял за себе си на европейски пазар. Така че тук не можем в тесен смисъл да говорим за националните пазари. Примерно, ако говорим за програмисти или производителите на хардвер, важно е наистина да няма препятствия, да няма дискриминация по никакъв начин. И тук е, възниква и въпроса за защита на правата на интелектуална собственост, което е една много деликатна област. И тук по отношение на законодателството в Европа няма и ясно законодателство по отношение на интелектуалната собственост. Не казвам, че трябва да реформираме Лисабонския договор. Не смятам, че сега е момента ни най-малко. Смятам, че с е, хартата и правата върху интелектуална собственост е, трябва да бъдем последователни, защото имаме харта за основните права, което разбира се ще има сериозни последици, защото правата на интелектуална собственост са вид права на собственост. Не говорим за вечни права, говорим все пак за неосезаеми, нематериални права, интелектуална собственост. Говоря на базата на собствения си опит. Аз съм председател на фундацията Али. Дали. Е, а nosotros nos ha costado millones de Испанската държава се грижи да не се фалшифицират творби на дели. И в Европа, и в целия свят бяха похарчени милиони евро, за да защитим авторските права върху а, е, произведенията на Салвадор Дали. Ето, че наистина това е възможно дружествата за защита на авторските права в областта на изкуството имат своя мрежа, но наистина а, е, ни костваше години и много пари да защитим интелектуалната собственост на Дали. Просто ви го казвам, защото е, искам да подчертая колко много работа ни предстои по този въпрос. Темата е изключително актуална. Госпожа Дека Стилио вече го каза и аз много и благодаря. Стойността на този доклад е така да се каже, да бие тъпана, да излъчи сигнал предупредителен, че това е сектор, който е много важен. Да, наистина, когато говорим за другите ресурси и погледнем днес как се управлява и използва водата в земеделието, няма преди само моята страна в цялото Средиземноморие в Европа. Използването на технологии за спестяване на вода е особено важно. Можем да погледнем и към вятърната енергия и към други сектори. Днес използването на информационни и комуникационни технологии е от решаващо значение не само за постигане на економии, за по-ефективно използване на ресурсите. Информационните и комуникационни технологии представляват е, един от големите партньори за една зелена Европа и за един зелен свят, което е нещо определено положително. На скъпия ми приятел господин Оди казвам следното. Е, вярно е, че има е, цифрова фрагментация. Тя не е точно териториална. Не, не е фрагментация по класи или по възраст. Когато говорих за достъпа на всички граждани до интернет, е очевидно, че ако признаем това право, трябва да бъдем последователни. Следователно е необходимо да направим необходимите инвестиции. В момента инвестициите са преди всичко в частния сектор, което означава, че е, държавните органи е, логично смятат, че е редно е, да е, инвестират в инфраструктура за събиране на такси от пътищата, например. На нас ни е необходима една много активна държавна политика. И е съвсем явно, че трябва да се направи необходимото заделяне на средства от националния бюджет. Въпросът, който поставям е, ще бъдем ли последователни, ако признаем наличието на субективно право? мислейки за следващите е, финансови перспективи, е, когато говорим за единство на регионалната е, и социалната политика, е, трябва да имаме предвид е, не само е, инвестициите в физическа инфраструктура, летища, пътища, железници, а трябва да инвестираме в тези неосезаеми, неимуществени блага, които могат да спестят много път, много превоз и освен това, от тях хората могат да се ползват там, където живеят, без да е необходимо да ходят другаде. На 150 км от Мадрид има един град, Куенка. След няколко месеца там ще спира високоскоростния влак. Има хора, които искат да отидат да работят там, да се заселят дори там, но в момента нямат безжичен интернет. Значи на нас ни е необходим оптичен кабел, за да можем, ако искаме да създадем предприятие, да се установим там. Смятам, че този въпрос трябва да бъде изнесен и на европейско ниво. Това е въпрос, който индустрията не иска да реши сама. Тук има голям дебат между операторите, е, те е, не искат този въпрос е, да го решат. и тук трябва да се намесят държавните органи. значи, не само когато се обсъжда бюджета трябва да се мисли за тези неща. когато се стигне до проблеми, тогава вече става ясно колко е било вредно неотпускането на. Оди y ha hablado del despoblamiento y ha hablado también del problema en relación con... На следващия въпрос, вие говорихте за обезлюдяването. И тук вземам повод от това, което казах на господин Оди. Говорихте също за а, така пропаста между поколенията. Ние сме обезпокоени от начина, а, по който хората се отнасят към нашата работа. Те не идват на избори, не искат да гласуват и повече от 50% от младите – Е, черпят културните си е, познания е, от интернет, от Фейсбук, от Твитър, а това са мрежи управлявани от американци, както впрочем е и Google. Те гледат телевизия дори в интернет. Защо? Да не положим усилие да използваме тези технологии, обръщайки се към младите, които боравят с подобни технологии. Това са технологии на бъдещето. Що се отнася до така пропаста, цифровата пропаст? Това, което казвате, е вярно. Говорим за информационни технологии. 20 до 30% от населението имат нормален достъп а, до интернет, което а, всъщност задълбочава социалните различия. Моят опит показва, че изграждането на а, терминали в кметствата например, е много полезно. Аз, например, на 50 години бях неграмотник, интернет неграмотник. И тогава се записах в един курс в Европейския парламент и се научих. Значи, по отношение на интернет трябва възрастните хора да се върнат в училище. Значи, е, трябва да се създадат необходимите възможности за това. В едно голямо кометство или в едно голямо е, село може е, да се създадат такива терминали, които позволяват на възрастните да се научат и им позволяват да общуват с младите чрез тези средства смятам, че тук държавните органи, публичните органи въобще имат своята роля промишлеността може само да им помогне. Но преди всичко трябва да тръгнем от политическите решения, които трябва да бъдат приети. Е, смятам, че тук отговорността пада върху плещите на правителствата, на парламентите в държавите членки, както и на, върху плещите на европейските институции. Мерките, е, за които вие говорихте, са пионерски. Благодаря ви за възможността, която ми дадохте да дам разяснение за е, доклада и е, да ви дам информация, която със сигурност ще бъде полезна във вашата законодателна работа. Благодаря за този разговор, тази информация и това посещение. Заповядайте пак. Е, Уважаеми дами и господа, с ваше съгласие минаваме към следващата точка от дневния ред. Пета точка отпадна. И на нейно място дойде 12-та точка Съюз за Средиземноморието. Докладчик е госпожа Никица Вела. Тя е сред нас вече и за това веднага и давам думата, като моля останалите дами и господа за тишина и внимание. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Предложенията, които съм изготвила във връзка с Съюза за Средиземноморието, са съвсем кратки. И се надявам, че съдържат всички необходими елементи. По технически причини бяхме помолени да дадем кратки предложения – но за да бъда по-ясна, изпратила съм на колегите така едно разширено предложение за съдържанието на нашата препоръка относно Съюза за Средиземноморието. Имам предвид препоръката, която ще отправи като съдържание комисията ИТРЕ. Първият текст, имам предвид сводния текст на предложенията – е, е структуриран, е, текстът е структуриран последния начин. Е, първо има уводна част, където Съюзът на Средиземноморието е поставен в контекста на цяла поредица от инициативи. Смятам, че е важно да бъдат отбелязани всички политически инициативи, които можем да използваме като репери, като отправни точки, за да развиваме по-нататък дейността си. Това беше въведението. След това преминаваме към частта озаглавена инфраструктура и а, предлагане. Тук също а, текстът е доста кратък. Засягам потребността от е, поддържане и разширяване на мрежите за доставка на е, енергийни носители, били е, те газ или петрол, или пък електричество. Подчертавам също, значението на слънчевата енергия и източниците на слънчева енергия в Средиземноморието. И също така, тук се спирам на необходимостта от създаване на нормативна уредба, която да уреди дейността на предприятията в този регион. Госпожи и господа, драги колеги, смятам, че економическото сътрудничество е най-важният елемент който може съвсем реално да доведе до създаване и съществуване на единен евросредиземноморски пазар под егидата на е, Европейския съюз. Е, значи, е, предложението на комисията ИТРЕ ще бъде отрешаващо значение. Може би то ще бъде още по-решаващо от политическите предложения. То има много важно значение за бъдещето на евросредиземноморското сътрудничество. За това, господин председателю, съм направила някои препоръки, които също са разпространени. Те са така по напълнени със съдържание. И както казах, те ще бъдат представени и ще бъдат внесени като изменения към окончателния текст. Госпожи и господа, в тези предложения има някои елементи, които не фигурират в самия доклад. Значи, допълнителните абзаци е, можете да прочетете на хартияния е носител. А тези допълнителни абзаци е, са решаващи за евросредиземноморското сътрудничество. В частност, визираме енергията и нейните източници. Има конкретни текстове за слънчевата и ветрената енергия. И също така се насочваме към така сферата на предприятията. В заключение искам да кажа, господин председателю, че моят доклад ще бъде кратък и избит. Моля колегите да имат предвид допълнителните текстове с допълнителните препоръки. Това е първото. И второто, бих искала също колегите да помнят, че някои абзаци на последния раздаден текст е, ще бъдат внесени като изменения към основния текст и се надявам, че ще мога да разчитам на тяхната подкрепа, те да бъдат одобрени. Благодаря ви, колега, и за доклада, и за сбитото изтегнато представяне защото имаме проблем с времето. Нека да попитам дали има колеги в залата от другите политически групи, които биха искали да вземат думата по този въпрос. С въпроси, бележки. Госпожа Куми. Grazie Presidente. Io е, come relatore ombra per il gruppo Pipieri. Аз съм докладчик в сенка на страна на НП по този въпрос и както докладчикът спомена, важно е да се правят практически предложения. Средиземноморския басейн в момента е преживява економически затруднения, поради което според мен е от особено значение да се осигурят стимули чрез практически предложения, за да се поощри економиката. Суровините са особено важен въпроса за Средиземноморието и затова смятам, че по-добре трябва да се координира работа на финансовите европейски институции, като Европейската инвестиционна банка, която разполага с фонд за Средиземноморието. И всичко това трябва да бъде подкрепено от сътрудничеството между регионалните и местните органи на власт в Средиземноморския регион. Изцяло съм съгласна с развитието на инфраструктура за енергия, включително вятърна и слънчева енергия, но смятам, че не по-малко важно е да се развиват структурите за пренос на данни, информационните и комуникационни структури, които ще осигурят едно по-цялостно развитие на Средиземноморския регион. Търговските практики също могат да се използват за такова развитие и затова смятам да внеса някои изменения в тази насока. Благодаря. Много благодаря. Не виждам други желаящи да вземат думата за момента. О, не, извинете, заповядайте, колега, не ви видях. Ďakujem vám za slovo, vážený пан председател. Я myslím, че тук инициативу treba разобрати. Благодаря, господин председателю. Мисля, че инициативата за този доклад е много важна. Тя трябва да се подкрепи, защото темата крие неимоверен потенциал за взаимодействие и сътрудничество между различни цивилизации, европейското, африканското общество. От друга страна трябва да споменем, че европейската част на Средиземноморския регион – а, е населен с хора на различен етап на развитие по отношение на технологиите. Там са Италия и Франция, но и балкански страни, които все още не са достигнали такава степен на развитие. Така че общата европейска политика по отношение на този регион може да бъде много голям принос за напредъка в развитието на този район. Инициативата е много добре обмислена, много разумна и стъпките, които се предлагат, заслужават подкрепа, трябва да бъдат осъществени. Благодаря. Председателят, благодаря. Сега вече наистина никой не иска думата, доколкото виждам. Госпожо Цавела, имате ли да добавите нещо? Искате ли думата отново? Благодаря, господин председател. такъв случай аз ви благодаря най-сърдечно. Уважаеми колеги, крайният срок за а, внасяне на предложение е 23 този месец, 12 часа. Разбрали сме се. А, предложенията да бъдат на английски език. Моля ви да спазвате това. Просто водещата комисия има свой срок и за да може да го спази, няма време за превод. Ето колегата Цавела представи и текста си на английски. 23 март, 12 часа, предложенията на английски. Тогава ще можем да участваме в дебата. Благодаря, с това приключваме по тази точка от дневния ред и преминаваме към следващата. Това е шеста точка. Разговор с новия генерален директор на главна дирекция енергетика, господин Филип Лоу.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 Много се радвам, че толкова кратко време след като поехте новия си пост, се оказахте на нашето на наше разположение. Добре дошла, дошла и на вашата асистентка. Много съжалявам, че толкова малко колеги са тук, въпреки че няма смисъл да го казвам на присъстващите, защото отсъстващите няма да го чуят. Но нека да се запише в протокол. Според мен е много неприятно, че сме толкова малко. Идва нов генерален директор на главна дирекция по една от централните теми, с които се занимаваме. Това е уникална възможност да се запознаем с вас, да се запознаем с вижданията ви по темите. Много ви благодаря, че намерихте време за нас. Желая на колегите, които останаха в залата, да се възползват от възможността. Те имат голямо предимство, понеже другите няма да им пречат. Заповядайте, господин Лоу. Много ви благодаря за поканата като начало на едно ново партньорство между комисията и сега новата генерална дирекция за енергетика. Много е свършено в настоящата комисия в предишния формат за засилване на енергийната политика в Европейския съюз с моите колеги, с предишния директор на генералната дирекция и с предишния комисар Пиебакс. И сега, заедно с него, ние ви предлагаме едно много добро сътрудничество в един изключително важен портфел на инициативи, които трябва да бъдат предприяти на европейско ниво, за да се гарантира, че в Европа ще бъде на лице енергийно ефективна енергетика, която е чиста, конкурентоспособна на допустими приемливи цени. Опитвам се всичко това да синтезира в едно изречение и се надявам, че няма да се изненадате, ако следващите 3-4 години много често ще повтарям това изречение. Чухте и при изслушването на комисарите какви ангажименти бяха поети още в самото начало бих искал да очертая някои от основните идеи, които имаме по плана за работа за 2010 и следващите години, както и да кажа няколко думи за това по какъв начин сме организирани в е, Генерална дирекция енергетика. Господин председател, вече сме провели много двустранни срещи с членове на настоящата комисия и се надявам, че ще можем да продължим по този начин Смятаме, че независимо от тези срещи е много важно да идваме да говорим пред вас като комисия, за да постигнем едно равновесие на становищата, когато е необходимо. Очевидно, новата комисия започна с едно изявление за това как трябва да изглежда Европа, какво трябва да направи Европа от сега до 2020 година – Отново се връщаме на въпроса на интелигентна, зелена, ефективна по отношение на ресурсите и економика с едно всеобхватно общество. И разбира се, за тази цел трябва да направим много от страна на енергетиката. В момента изготвяме план за действие в областта на енергетиката. Предполагам, че ще предпочитате думата стратегия, защото става въпрос наистина не само за един списък от мерки, а за нова цялостна стратегия, която ще съдържа конкретни практични мерки, които възнамеряваме да предприемем, за да постигнем целите, заложени в стратегията Европейски съюз до 2020 година, най-вече за да постигнем един добре функциониращ единен вътрешен енергиен пазар – но също времено и в следващите години да постигне наистина целите за 2020 година, заложени в пакета за промените в климата. Ако наистина бъде прият този всеобхватен план за действие в областта на енергетиката още 2011 година, ще ни попитате защо още не сме го предложили за тази година, защото смятаме, че на първо място трябва да се консултираме най-вече с вас, но очевидно и с държавите членки и с всички заинтересовани страни. И следователно предлагаме да започнем този процес, като предложим един междинен доклад за съвета по енергетика през май, който след това ще даде възможности за съобхватен преглед на съдържанието на тази стратегия или план за действие преди окончателното одобрение от страна на комисията през 2011 година. И очевидно тази парламентарна комисия трябва да играе много сериозна роля при обсъждането на този доклад. Както комисарят ясно посочи при изслушването, той няма намерение да създава дълъг списък от законодателни нови инициативи. Много силно е ударението на първо място върху това действително да направим действащо сегашното законодателство, което включва не само третия пакет, но и втория пакет по вътрешния пазар, които трябва наистина ефективно да започнат да се прилагат. Цитирам, разбира се, въпроса за е, разработване на кодекси за взаимоотношение между различните мрежи, защото нашите пазари са взаимосвързани по отношение на това да се осигурява и на индустриалния сектор, и на потребителите най-добрите енергоисточници и също времето да се осигури сигурност на доставките. Също но продължаваме дискусиите за регламент за сигурност на газовите доставки. Разбира се обаче, в допълнение към завършването на вътрешния пазар, възобновяемата енергия и енергийните източници без въглеродни емисии са част от цялостната програма за намаляване на въглеродните емисии. В рамките на комисията, водени от моята генерална дирекция, започнахме да работим по една пътна карта за намаляване на въглеродните емисии в енергетиката. Очевидно, много са важни компонентите и не на последно място е намаляване на въглеродните емисии от транспорта. И разбира се, това ще има последствия и изцяло за енергетиката. Гарантиране на по-добра инфраструктура. Колегите тук още споменаха това във връзка с темата за Средиземноморието. Разбира се, обаче трябва да разглеждаме потенциалната възможност за развитието в Северно море, в Балтийско и Средиземно море и разбира се основните връзки с изтока и особено югоисточна Европа и Южния коридор. По-късно тази година успоредно с работата по плана за действие за следващите 5 до 10 години. Знаете, че ще представяме и пакет по енергийната инфраструктура, който ще разглежда всичките потребности от инвестиции, за да можем да създадем една по-интегрирана мрежа, диверсификация на доставките и добър достъп до възобновяеми енергийни източници. Тук, разбира се, много членове от комисията са запознати с е, сериозните предизвикателства на финансирането. Не само на какво ниво трябва да се осигури финансиране, какво трябва да е пропорцията между публично и частно финансиране за отделните проекти, а и общата економическа ситуация в момента, която всъщност е, поставя много сериозен натиск върху пазарите – да постигат резултатите, които искаме ние по отношение на развитие на инфраструктурата. В момента в много области търговските стимули не са на лице и ние трябва да намерим начин, по който националните и европейски държавни органи трябва да допринесат за това. На трето място трябва да подчертая ключови въпрос за енергийната ефективност. Комисарят обеща да се направи преглед на настоящия план за действие по енергийна ефективност с оглед на възможно най-скоро след това представяне на нов план за действие. Все още не сме решили кога точно ще бъде това. Може би и двете инициативи трябва да се представят в един пакет, вместо да се разводнява политическото и стратегическо значение на двата документа. Но, както е вече обещано, предвиждаме този преглед да бъде завършен през първата половина на тази година и ще представим предложенията за новия пакет за енергийна ефективност, възможно най-скоро след това и най-късно в самото начало на 2011 година. Подчертах значението на изпълнението на съществуващото законодателство. Искам също така да подчертая и значението на финализиране на процеса на приложението и изпълнението на, докум... на плана за економическо възстановяване по отношение на енергетиката. До голяма степен сме ангажирали средствата за проектите, които бяха определени като приоритетни сега обаче трябва да помислим какво е възможно е, за неразходваните средства, неосвоените средства. И това е отрешаващо значение за бъдещия стимул, който искаме да осигурим на новото области, многото нови области в различни аспекти на бъдещите енергийни технологии, включително съхранението на въглерод, улавянето и съхранението на въглерод. Третият енергиен пакет, знаете, също ни изправя пред едно институционално предизвикателство, защото възможно най-скоро трябва да създадем регулаторната агенция като един рефер на пазара на електроенергия и газ, който да осигури инициативи за националните регулатори, и разбира се, ние вече сме в процес на назначаване на директорите на тази агенция към средата на април. Както знаете, тази агенция ще бъде разположена в Любляна и се надяваме, че с мерките, които се прилагат в момента за набиране на необходимия персонал за агенцията, около 50 души, ще бъдем в състояние агенцията да започне да функционира изцяло през март 2011 година, което по принцип е и официалната дата за изпълнението на третия пакет. Но на практика всъщност вече ще очакваме много неща, които агенцията ще започне да прави още преди това във връзка с националните регулатори. Не бих искал да навлизам в по-големи подробности по организацията на Генерална дирекция енергетика. Разбирате, че по отношение на политическото решение на комисията да отдели Генералната дирекция от транспорт и енергетика, ще направим всичко възможно това да стане възможно най-бързо, без разбира се да говорим много за това къде ще бъде чудесната или перфектната организация. Разбира се, всичко това успяхме да правим с помощта на колегите. Все още не сме казали, че това разделение е идеално, защото някои хора смятаха, че ще бъдат в енергетика, да в транспорта и обратно. Така или иначе обаче персонал е изцяло ангажиран и посветен и изцяло разбира, че разделянето на тези две генерални дирекции дава възможност за насочване на усилията към особено важните политически приоритети в тези две области. Две са промените, които може би забелязвате в организационната структура на Генерална дирекция енергетика, отколкото в предишната структура. Преди всичко трябва да създаваме една дирекция на стратегията и политиката, която да обедини работата на енергийната обсерватория, заедно с международните аспекти на работата, но също времено създава едно стратегическо звено, което обединява различните аспекти на енергийната политика, които се надяваме да можем да представим и да водим диалог по тях не само с други политически области на комисията, но и с всички странични органи, включително и с парламентарната комисия, което определено ще доведе до ново по-ясно определение на енергийната политика. Особено сега с Лисабонския договор, който дава изрична правна база за това. Друго нещо, на което искам да наблегна, е, че Европейската комисия много ясно е определила важните моменти за разделянето между е, външна и вътрешна работа по отношение на външна и вътрешна политика. Тоест, е, външното изражение на енергийната политика се поема от Генерална дирекция енергетика, за това и там ще бъдат е, прехвърлени основните въпроси на Релекс и с е, Лейди Аштън ще работим в е, много тесни взаимоотношения, заедно с господин Йотингер. Важното е обаче наистина да имаме една много добра дефиниция на енергийната политика като цяло. Не може да има вътрешна енергийна европейска политика без силен външен континент, не само по отношение на сигурно на доставките, но и по отношение на това да се намери правилния енергиен микс и доброто равновесие на нашите усилия в изследователската област. Така че комисията с ваша подкрепа започна много нови инициативи в областта на научните изследвания, които сега се нуждаят от допълнителен тласък напред. Следващата година ще продължим дискусиите за това какви средства ще са необходими за нея при прегледа на бюджета, инвестирането в областта на енергетика, включително енергийната ефективност е от особено значение за успеха на тази политика. Комисията не е взела незабавно решение за обединяване изцяло на дирекциите за научни изследвания в рамките на Европейската комисия. Някои остават в дирекции дирекция научни изследвания, други остават е, в нашата генерална дирекция. Независимо от всичко това обаче, комисията ясно посочи, кой ще бъде отговорен за бюджета за енергийни изследвания. Така че в момента разглеждаме какви политически указания са необходими за различните части за изследователските дейности. Да не си помислите само, че съм забравил за нещо, което сега ще спомена. Това е безопасност на атомната енергия. Това остава един продължаващ приоритет. Разполагаме с е, набор от възможно най-добрите стандарти в Европа. Виждах се с колегите от Люксембург, за да обсъждам с тях е, въпросите по отношение на безопасност и предпазни мерки в областта на атомната енергетика. Тази година ще излезем с е, проект на директива за преработка на ядрените отпадъци и това ще бъде един особено важен компонент на европейския принос към атомната енергетика. Ние отговаряме не за атомната енергия, а за стандартите за безопасност. И това е нещо, което господин Йотингер смята, че наистина е сфера, в която ние сме водещи в света. Благодаря. Много ви благодаря. Много ясно описахте разпределението на работата. Вие вече имаме трима записали се. Заповядайте. Благодаря ви, господин председателю. Господин генерален директор, вие описахте много важни стратегически цели, които си поставя новата генералната дирекция и ние много ви благодарим за това. В новата комисия бяха създадени няколко портфела, чиято самостоятелност е под въпрос. Но няма съмнение, че през 21 век неминуемо трябва да има генерална дирекция енергетика, защото енергетиката е важна както за населението, така и за промишлеността. Имам два въпроса. Простете, може би не съм добре информиран, но ще ги задам. Първо, Какви са задачите на Генералната дирекция в следните две важни области? Утре ще гласуваме за сигурността на газовите доставки. Групата за координация и агенцията за енер... Е, регула... регулаторната агенция в областта на енергетиката играят роля в тази област. Каква ще е ролята на Генералната дирекция енергетика? Аз не я виждам. Втори въпрос въпрос – надзор над електроснабдяването. Това е част от задачите на генералната дирекция. Възнамерява ли дирекцията да провежда е, анализи с задна дата, т.е. исторически анализи? Защото мен ме интересува какъв е опита, какви са изводите от либерализацията на пазара на електроенергия. Предвиждаше се да се стигне до спад на цените, докато в Унгария обаче, например, то доведе до е, създаване на частни монополи и повишаване на цените. Така че фигурира ли сред плановете ви да анализирате последствията от либерализацията на пазара на електроенергия. Още повече да се установи дали има противоречие между целта и намерението. Председателят благодаря господин Карменс. Господин Лоу, два въпроса имам. Първо, споменахте, за стъпките е, относно новите финансови инструменти е, във връзка с, структурното развитие и финансирането, това беше тежък въпрос още преди няколко години. Въпросът ми е какви са приоритетите на дирекцията? Има инфраструктурни проекти, които са е, търговски обосновани и жизнеспособни, а други не са така жизнеспособни, но а, са важни за взаимната свързаност в Европа. Върху какво ще поставите ударението? Средства за а, проектите, а, където частният сектор не желая да инвестира ли? А, бихте ли а, подкрепили такива проекти, които са важни за общо европейските доставки. И на второ място е, европейската енергийна политика. Не мисля, че споменахте този въпрос. Как смятате, че ще се подходи към общата европейска енергийна политика, особено що се отнася до доставчиците трети страни извън Европейския съюз? Е, на пазара цената на природния газ е, започва да спада – в зависимост от това дали маршрутите, по които минава газа, са в Северна Америка, там където експлуатира Шел, кондензирания втечнения газ има по-низки е, цени. Е, тези обаче, които зависят от руските газови доставки, е, не са свидетели на такова снижаване на цените. Казва се, че след като зависим от Газпром и техните доставки, ще трябва да повишим цените на газа с 30%. Това са две съвсем разнородни тенденции. Мисля, че ще имаме по-малко успех, ако останем разединени. По-голям успех можем да постигнем, ако говорим в един глас. Gracias, señor presidente. Señor Low, en nombre de mi grupo, bienvenido. Благодаря, господин председателю. Господин Лоу, добре дошли в нашата комисия от името на моята група. Благодаря за вашето изложение. Благодаря за всичко, което ни казахте във връзка с а, значимите въпроси, за които отговаряте. Благодаря и за разясненията за работата на вашата генерална дирекция. Благодаря и за заявената готовност да работите с нас. Имам два въпроса към вас. Първо, а, плана за действие в енергийната сфера. Този план в документите на комисията ту се появява, ту изчезва но ми направи впечатление графикът, който очертавате. Поне за моята група той е малко закъснял. Но поне да се надяваме, че ще бъде спазен. В това отношение напълно ви се доверяваме, господин Лол. А, сега съвсем конкретен въпрос. Миналата седмица комисията взе решение за определени проекти в рубриката инфраструктура по линия на плана за економическо възстановяване. Три проекта не набраха необходимото и очаквано финансиране, значи 50 милиона евро не бяха отпуснати. което означава 116 милиона евро, които би трябвало да бъдат използвани за възобновяеми източници на енергия. Сега, е, тези 116-117 е, милиона евро как ще бъдат е, използвани и каква разбивка ще направите? Как ще разпределите тези средства? Благодаря, господин председател. Имам три бележки. Първо, смятам, че е много добре и много правилно това, че Генерална дирекция енергетика вече отговаря и за външната политика в областта на енергетиката. Това е много разумно. Когато беше изслушването на комис... кандидат комисаря Етингер, той отговори, попитахме го дали ще отговаря за външната политика, той отговори уклончиво. Сега много се радвам, че наистина са ви възложили и ви желая успех да, в преодоляването на трудностите. Имам е, въпрос свързан с проекта ЕРТЕК. По какъв начин комисията ще го подкрепя, ще го съпровожда, каква ще е ролята му в външната политика в областта на енергетиката на комисията? Значи това беше за Дезертек. Втори въпрос за вътрешните енергийни пазари. В това отношение беше направено много имаше опити за либерализация на пазара, имаше много обсъждания. Ние в като комисия опитахме да допринесем нещичко. Моят въпрос е как ще съпровождате приложението? Ще има ли анализи? Ще има ли междинни доклади от ваша страна? И във връзка с това ме интересува следното. Много от страните членки на Европейския съюз с, с, с държавен монопол на пазара на снабдяване с газ и електроенергия. Няма да коментирам дали това е добре или зле, но се интересувам дали в страните, в които държавата, поне по закон, е монополист, съответни министерствата, ще бъдат наблюдавани или не. И последен въпрос, въпреки че не знам дали вие точно сте компетентен по него, но говоря за а, пакета за запазване, опазване на климата. А, ще се придържа ли комисията на следващия кръг от преговори към същите параметри или ще се направи опит Европейската позиция да се нагоди към настроенията и тенденциите. Говоря и за търговията с сертификати, за емисии на европейско ниво. Имаме своя климатичен пакет, доколкото чувам Американците нямат намерение да въвеждат подобна система в близко бъдещета. Въпросът ми е ще продължаваме ли както до сега или ще се съобразим до някъде с международните тенденции. Благодаря. Колегата Пашка. Благодаря ви, господин председателю. Уважаеми господин генерален директор, на всички ни е ясно, че човечеството трябва да борави с енергията по-ефективно. Има милиони домакинства, които обаче а, са на стария стандарт 220 волта. Има много електроуреди и въобще електроини инсталации в домакинството, които не се нуждаят от 220 волта, примерно осветлението. Съществуват трансформатори, които намаляват напрежението, например, на 12 волта. Интересуват ме какви са плановете на комисията по отношение на новите стандарти за домакинствата, нещо, което може да сведе до минимум електропотреблението там. Има ли анализи? Предстои ли нещо в тази посока? Говоря за създаване на нови стандарти за използване на по-низко напрежение за повечето електроинсталации в домакинствата. Прочие, тези ниското напрежение е много по-безопасно, включително и за децата, освен че економисва енергия. Председателят, колегата Вебер. <coughs> господин е, генерален директор, е, благодаря за плана за действие, за амбициозната програма, която очертахте пред нас. Тя е толкова по-важна, като се има предвид, е, че ще послужи за економическото възстановяване на Европейския съюз, за придаване на нова динамика, за постигане на обща политика с осезаеми резултати. Ако има сектор, в който да бъдат осезаеми резултатите е, на една обща политика и на един общ пазар, е, именно този е секторът, енергийният сектор. Е, поразен съм от една констатация. И именно в тази връзка искам да ви задам въпрос. Поразен съм от голямото закъснение в изграждането на енергийната взаимна свързаност в Европейския съюз. Няма никакъв смисъл да създаваме масово нови източници на енергия, да създаваме фотоволтаични източници е, на е, юг, е, източници на ветроенергия, ако нямаме взаимна свързаност в сектора. Това е въпрос, с който засегнахте. Искам да знам повече. Какво смятате да предприемете за преодоляване на това закъснение в изграждането на взаимна свързаност? Разбира се, много голяма част от дейността тук е, е от компетентността и на дирекцията по транспорта. Но все пак нашите притеснения са свързани с енергийната ефективност, економията на енергия, така рентабилизацията на всичко, което правим. Какво ще е, предприемете заедно с Генерална дирекция транспорт? по отношение на изграждането на общи инфраструктурни проекти да кажем, при железниците специално има много големи закъснения в взаимата свързаност и има много големи загуби на енергия в резултат на това. Какво ще направите вие съвместно с Генерална дирекция транспорт за решаване на този въпрос? Колегата Шимански. Уважаеми господин генерален директор, много е обещаващо това, което казвате за посоката, в която ще работи новата генерална дирекция, включително и това, което казвате за плановете по отношение на сигурността на доставките и външните измерения. Просто вече се вижда нещо черно на бяло. Виждаме в какви размери се мисли, в какви измерения се мисли. Имам два въпроса. Какви ще бъдат сроковете по отношение на безопасността на ядрените отпадъци? И втори въпрос – посещението на комисаря Гюнтер Етингер в Польша. Това е първото му пътуване, предстои след два дни. Можете ли да отречете, че това посещение е свързано с някой от клаузите на полския договор за атомната централа. Uh, Благодаря, господин председател. Извинявайте, че закъснях, но участваме в други две сесии по гласуване в други комисии. От името на група АЛДЕ искам да ви приветствам с добре дошъл. Разбира се, вие ще бъдете един от най-важните лица в цяла Европа, когато говорим за енергийна ефективност и стратегиите, стратегията 2020 година. Вярвайки в потенциал на енергоспестяването, вие разполагате с един от най-важните инструменти в свои ръце, както по отношение на целите по климата, така и стратегията 2020 година, което означава 20% енергийни економии. Така че, когато в крайна сметка ще имате плана за действие по енергийна ефективност, надявам се, че ще преминете и към задължителни цели за спестяване на енергия, И така, говоряки за потенциала на енергоспестяването, порядъка на 100-150 милиарда евро спестявания годишно и възможността за създаване на огромни брой работни места, наистина виждаме огромното значение на тази тема. Така че, бихте ли могли вие да определите дата за постигането на, цели, на тези цели? Колегата Роде. Благодаря също. Искам да ви приветствам с добре дошъл в нашата комисия. И както току-що каза госпожа Ек, ние всички наистина очакваме плана за енергийна ефективност и неговия преглед. Комисията трябваше още миналата есен да публикува този преглед. Имам три въпроса. Единият е също какво е вашето мнение по, постига, да, по задължителната цел за 20% енергоспестяване. Вторият въпрос е по какъв начин комисията ще допринесе неосвоените средства от плана за економическо възстановяване да бъдат използвани за енергоефективни планове и възобновяема енергия. И накрая имаше някои спекулации относно сътрудничеството между вашата генерална дирекция и генерална дирекция Климат. Имате ли обща пътна карта по този въпрос или очаквате някаква битка между тези две генерални дирекции. Жадо, Господа Жадо. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на генералния директор. Въпросът ми се вписва в бележките на госпожа Еки и господин Рой. Знаем, доколко е, енергийното спестяване е предмет на всеобщ консенсус. Е, това е важно за заедостта, за економиката, за климата. Все имаме консенсус. Е, говорихме за това 2009 година. След това беше 2010 година записано като срок. Сега ни казвате 2011. И същевременно ни казвате, ще имаме е, супер план за действие за енергетиката, ще имаме план за инфраструктурата. Ние знаем какво означава това. Конкретни проекти, финансиране. Бих искал, господин Лов, да ми обясните, вие как интелектуално определяте предлагането, без да мислите за търсенето. Има държави членки, които имат огромни бюджетни дефицити. Как ще ги стимулирате да произвеждат без а, да се знае какво ще е потреблението на това, което те ще потребяват, което те ще произвеждат? Значи, е, бихте ли ни казали е, какво правите а, е, в тази връзка преди или след да ни говорите а, за а, енергийното спестяване? На второ място, екодизайна. Трябва да се интересуваме е, за, е, от екодизайна, разбира се, и за печките, и за всички останали е, е, уреди. Значи, от тук 44 милиарда евро ще бъдат економисани, както и 20 милиарда тона е, емисии на въглероден е, двуокис. До 2020 година бихте ли ни казали седмица след седмица дали ще блокирате този спад на амбициите, на който сме свидетели в момента, за да можем все пак да реализираме така очакваните големи економии. Господин Маринеско. <coughs> You, Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин главен директор, за вашето изказване. Искам да ви задам един въпрос. Какво е мястото и ролята на Набуко? Стратегията по която ще работите. Е, в е, така вашите намерения за е, гарантиране енергийната сигурност в Европа. И какво мислите за Набуко от една страна и Южен поток от друга? И така, това бяха въпросите, доста на брой, разнообразни по рода си. Опитайте се поне да им отговорите. Благодаря, господин председател. Не съм изненадан от това, че бяха така разнообразни въпросите и от степента на а, нетърпение, която бе демонстрирана, особено по отношение енергийната ефективност. Трябва да ви а, кажа, съвсем ясно, че станах генерален директор преди 18 месеца. Не всъщност, извинявам се, казва ораторът, преди 18 дена. Все едно, че са 18 месеца, така ми се стори. Е, значи това, за което сме поели ангажимент да бъде постигнато на определена дата, е, ще бъде постигнато на тази дата. Аз имам а, е, архив а, в това отношение, а, както в Дирекцията за развитие, така и в Дирекцията за конкуренция. Като дам дата, това е датата. А, това е изключително важно за доверието не само към комисията, но и за доверието към ефективността на нашата политика. Това ви казвам в личен порядък. Аз не мутая сроковете, определям ги реалистично и мога винаги да кажа кога нещо не е реалистично. Когато е необходимо, ще се обръщам към вас с молба за търпение. Мога да ви кажа, че сега господин Йотингер и аз сме е, така впили поглед в този срок, който определяме в този график и се надяваме, че излъчваме послание за правилни очаквания. Е, искам да се спра на това, което беше казано от почитания евродепутата за либерализацията и за това, което до сега ни се е струвало успех. Всъщност не е имало чак такава либерализация все още на пазара на енергия и на газ, особено в регионите, за които вие говорихте. На основата на анализите на комисията от преди две години, Именно това личи, че има доста национални пазари, е, в които доминират много важни участници и много е трудно на потребителите да бъде предложен въобще някакъв избор. Един от основните въпроси при изпълнението на третия пакет е, е даването на възможност на хората да се обръщат към нови източници на доставки в е, страни е, в Европа и извън нея. Много е важно да се мисли за цената в този контекст. Понякога е, има стари договори с е, конкретен доставчик, не в Европейския съюз. Някой път тези договори са били със срок на действие 30 и повече години. И те са при такива условия и са толкова изключителни, че ще бъде изключително трудно на всички да бъде гарантиран незабавен положителен ефект от отварянето на пазара, от неговата либерализация. Ако погледнете обаче търсенето и предлагането в света като цяло, не е реалистично да вярваме, че ще постигнем същите резултати, както в далекосъобщенията или във въздушния превоз. Е, ще се опитаме да, пред, да създадем пазар, който да предлага енергия конкурентоспособно на достъпни цени, като се има предвид и целта за намаляване на емисиите на въглероден двуокис и ще се опитаме да гарантираме наличието на условия за предприятията и за редовите граждани да сключат възможно най-изгодната сделка но не изключвам хипотезата при определени обстоятелства – в незабавен порядък ценовият ефект да е различен от очаквания. Но тогава дългосрочният ефект пък ще бъде от жизнено важно значение. Когато имате един доставчик на газ за цяла страна, в продължение на години никаква либерализация не е на лице. И това е много важно във втория и третия пакет. Каква е ролята на генерална дирекция? енергетика, знаете, че комисията при моите предшественици а, внесе проект за либерализация на пазара на газ. Сега през март месец ще а, гледаме проекта и моя екип а, води преговори по това. А, какъв е смисъл от европейска уредба за доставките на газ? А, при какви хипотези се налага държавите членки да проявят солидарност помежду си? Например, да осигурят доставки за съседите, да дефинират извънредни обстоятелства, да кажем, когато някаква ключова инфраструктура в определена страна се срине. Значи трябва да определим в кои случаи е, е необходимо да има повече или по-малко автоматично отпускане на помощ, оказане на подкрепа на съответния засегнат регион или държава. Разбира се, всичко много зависи от ежедневната регулативна дейност на е, съответните регулативни органи в държавите членки и от ежедневната дейност на предприятията. Но ние ще се опитаме да заложим поне някои основни правила за поведението на държавите членки и е, правила за това е, как държавите членки да си помагат е, в такива хипотези. Солидарността е възлово изискване, включително и по новия договор. По въпроса как работи пазарът до сега и как е работил, ще се опитаме да видим кои правила от втория енергиен пакет не са били надлежно спазени и изпълнени и ще анализираме внимателно Случаите, в които държавите членки наистина прилагат мерки, за да осигурят стабилни доставки на конкурентни цени. Както казах, това означава а, да осигурим наличието на кодекси, към които се придържат всички доставчици, а, особено когато а, а, газа и цената а, и, и електричеството минават от една държава а, в друга. Не е така а, директно, както а, при. А, транспортния сектор. Значи не е толкова лошо положението, както в транспортния сектор, където локомотивиста на границата трябва да слезе и да се качи друг локомотивист. Но все пак, тук става дума за национални мрежи и за енергиен баланс на национално ниво. И някои държави членки просто не са се съобразили с това колко много ползи ще има за всички, ако бъдем взаимно свързани и е, такава взаимна свързаност не е постигната в достатъчна степен поради много причини, но в частност поради това, че дружествата и регулативните органи никога не са е, мислили е, за наднационалната полза от това да излезете извън своята национална мрежа. Е, тук трябва да се имат предвид и съображенията, свързани с конкуренцията, когато се изгражда тази взаимна свързаност. А, що се отнася до инфраструктурата, финансирането на инфраструктурата е много важно. Най-напред трябва да си зададем въпроса на какво ниво и при какви условия може да бъде осигурена инфраструктурата, която ни е необходима за да отговоря на вашия основен въпрос най-елементарно, коя ще бъде е, приоритетната сфера на нашите занимания, мисля, че е, би било е, глупаво е, да се намесваме и да даваме пари там, където има търговски интерес е, от изграждане на определена инфраструктура. Значи, ние ще обърнем поглед към онези региони, където пазарът не функционира. И трябва да се знае, дори ако пазар или дружествата един ден да са склонни да направят инвестициите, дали са склонни да го направят достатъчно бързо? Значи ще обърнем внимание на тези региони, в които те не са склонни да инвестират достатъчно бързо. Значи, извън а, традиционното определение на а, пазарен провал или права, пазарен неуспех, а, случаите, в които пазарът не не осигурява това, което е необходимо на хората, ние ще мислим и за времето. Какво можем като график да ускорим, за да направим Европа по-конкурентоспособна от към енергийни доставки? Не мога да ви кажа сега какви ще бъдат нашите окончателни констатации в тази връзка. В Европа се чуват някои гласове, да кажем, банковия отрасъл, чуват се и от към страната на държавните органи, а именно, че необходимо повече собствен капитал да бъде заложен в определени проекти, който да постъпи от държавни източници, за да може да се навакса липсващото частно финансиране. Там има ниска възвръщаемост, но има и нисък риск. Така че ако се мисли от гледна точка на собствен капитал, тогава могат да се пуснат облигационни емисии и да се съберат необходимите средства. що се отнася до емисиите на въглероден двуокис, пазарите в крайна сметка ще поемат този собствен капитал, защото ако сме прави в прогнозите си. От определен момент нататък тези проекти ще станат жизнеспособни и от търговска гледна точка и ще има смисъл да се инвестира в тях. Значи, сега лошо е, че сме в момент на рецесия, който създава известни безпокойства по отношение на тези първоначални инвестиции. Но все пак имаме волята да подходим към този трети енергиен пакет енергично. Сега, що се отнася до нивото, на което да бъдат предприемат инициативите, дали е европейските иници... институции да се занимават а, с отпускането на тези средства или международните финансови институции или пък средства да бъдат а, събрани а, от някаква мрежа на държавни органи в държавите членки, за това може все още да се мисли. Що се отнася до доставчиците трети страни? Набуко е проект, подкрепен много силно от комисията, а смятам и от Европейския парламент. Защо? Защото е, в сравнение с всички други инициативи в Южния коридор, към които Европейският съюз също по принцип е благосклонен, е, Набуко има много предимства. Той диверсифицира доставките, е, открите към доставките на газ от нови находища, не само Туркменистан и Азербайджан, но и Ирак, и освен това а, осигурява разнообразие на източниците на доставки. Целта е, е да се доставя газ на едно общо хранилище, което ще действа като доставчик на едро и след това ще разпределя на доставчиците на дребно, съгласно техните заявки. Сега, има доста други проекти в този южен коридор. ITGI, Южен поток. Гюнтер Етингер възнамерява да организира конференция по тези въпроси, но особено внимание ще бъде обърнато и на Набуко, разбира се. Тази конференция ще бъде организирана по-късно през годината. Ще говорим за това как да бъдат ласнати напред проектите Комисията ще продължи да оказва подкрепа на Набуко, защото ние бихме искали да се ползваме от предимствата, които той предлага и за това много внимание ще обърнем на този проект. Сега, Южен поток е друга категория не само защото няма да се експлуатират нови находища и няма да се диверсифицират доставките, а защото един и същи газ ще бъде пренасочен от Украина на юг. Това има някои предимства, обаче няма онези стратегически предимства, които споменах във връзка с Набуко. Сега по плана за действие и графика. Трябва да кажа нещо тук като е, длъжностно лице. Е, вие сте политици и бихте ли ме извинили е, за това, че ще говоря е, като длъжностно лице? Много е хубаво да имаме срокове и график за плана за действие но комисията прие. Е, е, ако беше приела е, плана за действие в последните дни от мандата преди изборите през 2009 година, много хора щяха да кажат, я чакайте, вие това не сте го обсъдили с нас и сега то ще бъде вече закрепено и ще трябва да се работи по него. Значи е, сега е, е, господин Оетингер иска да фиксира план, по който ще се работи в краткосрочна перспектива до 2014 година, но той ще заложи основата за това, което ще стане до 2020 година. Много от тези инфраструктурни проекти изискват дългосрочни действия, решителни действия. И аз мисля, че е много полезно да има период, през който всичко да се обсъжда а не да се прибързва с приемането на план, който да се променя на всеки 6 месеца. Това е причината, поради която а, Гюнтер Етингер възприе този си подход. А, аз съм Сигурен, че вие имате много бележки по резултатите на нашата работа. Сега графикът е, е съвсем сигурен. Ако искате да получите първи документ през май месец, аз трябва да съм изготвил този план за три седмици. Мисля, че няма да бъдете разочаровани, защото скоро ще го видите и ще можете да си кажете мнението. Връщам се на Дезертек. И тук става дума за проект, който по принцип ние подкрепихме. Той предлага много голям потенциал – но трябва да видим до каква степен трябва да се пусне тук европейско финансиране и до каква степен а, а, резултатите от този проект ще бъдат а, свързани с европейската система. По въпроса за Копенхаген, каква е разликата? Разликата е, че ние имаме обща енергийна политика и се стремим към такава, независимо от липсата на колективно споразумение на глобално ниво по търговията с емисии. Първоначалната реакция на комисията беше да, говорихме за нуждата от още по-голямо снижаване на емисиите 30%. И Хилдегард комисарят Хедегард пое ангажимент да види какво може да се направи, за да се постигне този показател 30%, като се има предвид, че нямаме задължение, няма задължителен ангажимент в това отношение. Трябва тук да се има предвид, че доста генерални дирекции имат отношение, обаче ние не създаваме енергийна политика само за да спасим света, но и за да запазим собствената си конкурентоспособност, да запазим работни места, да осигурим устойчива енергия, устойчиви енергийни доставки на домакинствата и на предприятията. Затова не можем тук да си позволим колебание и да кажем, ами изгубихме инерцията, защото нямаше споразумение в Копенхаген. Ние сме длъжни да диверсифицираме енергийните доставки в Европа. Има смисъл да е, инвестираме в възобновяеми източници на енергия. Китай и Индия го правят. Какво да кажем сега? Заради това, че нищо не се постигне в Копенхаген, ние сега изгубихме инерция и вече нищо няма да правим. Е, да, има известен проблем доколкото няма да има непосредствени търговски стимули е, за предприятията да осигурят това, което е необходимо от гледна точка на нова инфраструктура и технологии. Но според мен е, ние е, трябва да се примирим с факта, че е необходим и известен преходен период и че е, ще има така зацикляне на отношенията между отделните блокове, що се отнася до емисиите, поне за известно време. Ние в комисията бихме искали да раз, разработим инструменти, основани на пазара, е, удостоверение за търговия. Трябва да укрепим системата за търговия с емисии в Европа, но не бива да забравяме, че е, не е редно да жертваме Европа за сметка на европейските граждани и предприятия. Трябва да бъдем реалистични в преследването на целите си. Според комисията не е необходимо тя да променя е, фундаменталната си стратегия. По енергийната ефективност е, все още а, трябва да преработим директивата за сградите и директивата за етикетирането които ще ни позволят да предприемем по-енергични мерки, не мога да ви кажа категорично кога ще закрепим целта като задължителна и дали всичко в енергийния пакет трябва да бъде задължително или доброволно. Сега, в много области комисията сама преценява дали би искала да закрепи някаква задължителна цел, задължителен показател на европейско ниво. Има обаче мерки за стандартизация и мерки за регулиране, които задължително трябва да бъдат предприяти, за да бъде стимулирана промишлената инициатива за постигане на енергийна ефективност. Интелигентните топло и електромери, техническите спецификации, свързани с тях – явно се нуждаят от допълнително регулиране, за да могат сегашните норми да започнат да функционират резултатно. Това изисква действия от наша страна. Както господин Етингер е казал по време на изслушването, това ще бъде истинско партньорство между хората, които работят по местните, регионалните, градските инициативи за повишаване на енергийните показатели на сградите и на къщите. Не мисля, че някой ще е, предложи Европейската комисия да отпуска помощи на хората да си уплътняват покривите. Но е, всеки случай има мерки, които могат да бъдат ефективно предприяти от всички засегнати компетентни органи. Оставям открит въпроса за това дали тези показатели да бъдат задължителни или доброволни както го направи и господин Етингер, защото има някои е, проблеми, свързани с нивото на доставките, волтажите където има място за допълнително регулиране, за да могат системите да сработят. Личното ми впечатление е, че интелигентните броячи е, до сега са донесли полза само на енергийните дружества, но не и на потребителите. Ще видим те първа. Е, много добра идея е неизползваното електричество да се върне обратно в мрежата, но само дружествата имат полза от това. Няма никакъв стимул хората да спестяват и да използват енергия от възобновяеми източници. А ако това не ползва пряко техния джоб, те нямат стимул да спестяват. Някой каза, ще, говор... ще работите ли с колегите си в Генерална дирекция транспорт? Вижте. Е, моя прозорец е, е, на същото ниво е, като този на колегите от Генерална дирекция транспорт. Това, той е на един етаж и с прозореца на Матия Сруас. Ние можем да си махаме през прозорците. Заедно работим. Всъщност, по много от въпросите е необходимо съдействието на много генерални дирекции. И независимо от това, че сме добри приятели и колеги, всъщност сме принудени от обстоятелствата да работим в тясно сътрудничество. Въпросът за снижаване на въглеродните емисии в транспорта е изключително сложен, защото той е много тясно свързан с поведението на потребителите, а за снижаването на въглеродните емисии от енергийните доставки, е, този въпрос е, също е много сложен, защото е, се изисква да не налагаме ограничения на определени хора. По електромобилите трябва да видим промишлена стратегия жизнеспособна има ли. Ще има ли реално ниво на търсене на електромобили и какви ще бъдат последиците за декарбонизираното електричество? Защото може да се окаже, че сме произвели много електромобили, обаче те се зареждат от акумулатори, които се произвеждат в заводи, ползващи твърдо гориво. Така че това няма да е добра идея. Що се отнася до е, графика е, за директивата, е, извинявайте, не си спомням точния срок, мисля, че говорим за преразглеждане в срок 5-10 години. Значи новата директива ще влезе в сила, ще бъде приета и ще влезе в сила и след това ще бъде наблюдавано нейното изпълнение доста дълго време 5-10 години. Това е много важен елемент на цялата стратегия. Ядрената енергия в Европа трябва да бъде най-безопасната в света. Ако е необходим кратък срок на преразглеждане, специално за е, ядрената енергия, ще направим преглед и в по-кратък срок. Сега връщам се на енергийната ефективност. Смятам, че така от най-вдъхновяващите области в нашата работа е това. Има много потенциал в нея. Енергийната ефективност запълва пропаста между търсенето и предлагането. Значи, енергията е нещо, което трябва да се спестява. Тя не е даденост. Трябва да се направи още много, за да се гарантира, че това, което се доставя, както вие казвате, господин Жадо, е обвързано с реалистични цифри за енергията, подлежаща на потребление. Колкото повече ограничение има, толкова по-лесно е да се постигне енергийна ефективност. Ако сме в състояние е, да е, придадем такива елементи на задължителност, така че потребителите да са длъжни да се съобразяват, това би била сфера, в която аз съм за задължителните показатели. Смятам, че това ще бъде резултатно, но все още се работи и е, не мога да заема окончателна позиция. Това е областта, която все още не е напълно експлуатирана, проучена и все още може да се направи много в Европа. Значи, много може да се направи по линия на мрежите, по линия на уредите. Всъщност енергийната ефективност за домакинствата и за дружествата дава много повод за научни изследвания, но все още няма толкова действия от страна на промишлените предприятия. Много малки и средни предприятия вече са намерили начин от тази сфера да печелят пари. Те печелят пари от нови инициативи, от това, че подхождат новаторски. Мисля, че е необходима подкрепа и от наша страна за техния успех. Не мисля, че ще бъде полезно да е, намалим показателите, да ги снижим. Ако се стига до снижаване на показателите, ще трябва отново да се занимае с този въпрос. Но това е един от стълбовете на енергийната политика. Аз имам предвид енергийната ефективност. Освен това, наистина има задължителни аспекти – задължителни елементи, които ще натежат в полза на задължителни показатели, задължителни резултати, които да бъдат изисквани, чието постигане да бъде изисквано. Не във всички насоки, но в някои. Някои хора говориха преди малко за развитието на пазара на газа. Мисля, че всички, които работят в областта на енергетиката и е, околната среда, не са доволни от е, е, това да се казва, че твърдото гориво има ниска степен на въглеродни емисии. В това отношение ние трябва да отговорим на очакванията за енергийна ефективност и би трябвало да откликнем на очакванията на онези, които имат специфични интереси. Те трябва да проведат много задълбочен разговор с нас и трябва да видим на какво ниво да бъдат предприемани отделните инициативи. Ниво Европейски съюз, национално ниво или регионално ниво. Не можах да отговоря на всички въпроси, господин председателю, но поне се надявам, че съм създал така известна представа за подхода, който ще следвам. Много благодаря за тази презентация, благодаря за въпросите, благодаря и за отговорите. Според мен беше наистина много интересна и полезна дискусия. Добре е идеята, добре и подредено да се подготвят нещата в една дружеска атмосфера, която и успяхме да направим. Всички имаме добри и не толкова добри спомени от миналото, но наистина, когато човек трябва да си свърши добре работата, отнема повече време. Благодаря ви и до 3 часа.